Уважаеми колеги, нека да започнем. Добър ден на всички. Първо, искам да ви кажа, че госпожа Хубнер трябва да замине за Полша по лични причини и затова аз ще председателствам. И преминаваме към точка първа от дневният ред, приемане на дневният ред. Ако сте съгласни с а, така изготвения дневен ред, можем да го приемем. Uh, Mr. Kirillov, yes. Yes, uh, because uh, the, min- the Spanish minister will be. Uh, ще имаме закъснения. Испанският министр ще дойде към 3.30, така че ще започнем с господин Евгений Кирилов и ще му дам думата за представенето на доклада му. Thank you, Mr. Chairman. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, преди да започнем дискусията, искам да ви дам кратка информация за настоящата ситуация относно процедурите по изменения на настоящата регулация. Както знаете, историята е доста дълга. Имаше много много осложнения. Предполагам всички ще ги разберете. Последният понеделник комисията предложи да се промени а, основната регулация, така както беше предвидено според пленарната сесия. И ние трябваше да започнем, по, работейки по процедурите по Лисабонския договор. Но имахме конфликт на компетенции с настоящията комисия и според това, което каза комисията, комисията по а, заедостта трябва само да издадем становище по документа. Но имаше един проблем относно прилагането на член 50 и това означава, че комисията Реги ще трябва да преразгледа отново проекто доклада. Госпожа Хебнер не а, пожела това да стане и пожела да има нова роля за комисията Реги, комисията по развитие. Миналата седмица в Страсбург се състоя допълнителна ам, пред, предварително заседание, след което ще има допълнително заседание в начало на 4 февруари. От една страна, има изразяване на добра воля за сътрудничество, но от друга страна искаме да се изготви втори документ, работен документ, а не просто проекто доклад. Този втори работен документ ще направи предложения и смятам, че ще имаме по-задълбочен дебат по съдържанието. Целта е да се ускори дебатът в парламента – Както знаете, аз работих по подобни процедури в предишния мандат и искахме съвета да стигне до споразумение с комисията. Надявам се, че нашият парламент няма да отлага повече и ще пристъпим към опростяване на общите правила и регулации, за да можем да имаме по-ефективно на дейност. Вече Работих с различните, заседавах с различните политически групи, с докладчиците в Сянка и постигнахме консенсус. Относно съдържанието на предложението на комисията за вторият работен документ, мисля, че ще стигнем до упростяване на правилата, най-вече по политиката по сближаване ще имаме финансови инструменти за увеличаване на енергийната ефективност и за подсилване на възобновяемите енергийни източници, а също така ще има някои малки промени в а, това как се гарантират, как се генерират доходите, промени в някои финансови схеми за плащане и също така възможност за държавите членки да използват останали суми които са одобрени, разбира се, след одита на ОЛАФ. Такива проблеми имаше в миналото. Миналият парламент непрекъснато трябваше да одобрява корекции за излишъци в бюджета, нещо, което водеше до осложнения при съфинансирани проекти. Това е контрапродуктивно. Особено като си има предвид кризата, в която се намираме. Относно втората част на предложението на комисията, считам, че е, трябва да отговорим на последствията на финансовата и економическа криза. Комисията предложи един нон-пейпер, по който съвета се споразумя и беше е, решено да има такива мерки според доклада от месец юли и според член 77, където се говори за 100% възвръщаемост на средствата по различни фондове за 2009-2010 година. Както знаете, голяма част от страните бяха против. По измененията на член 77, това. Аз лично предложих промяна на член 87, който е пряко последствие от кризата, където се говори за участието в фонда за а, а, кохезия, за сближаване и също така за Европейския социален фонд. Много малко страни се нуждаят от такива промени, но подчертавам, нека да бъдем солидарни, защото това са а, все пак европейски страни и имат нужда от нашата помощ. Нанесохме също промени в член 93. Според новите предложения ще имаме 6 разделения на задълженията, на ангажиментите и ще имаме едно от тях, ще се включи в бюджета до 2013. Това означава също така, че ще имаме преразпределение на финансовите рамки за 2007 и преизползване на фондовете от 2007. Това е стъпка, която е приветствана горещо, защото всички знаем, 2007 беше трудна относно всички процедури, които бяха използвани за оперативните програми. И накрая искам да кажа, че се надявам днешната дискусия да се базира на съдържанието на работния документ, да разгледаме предложението на комисията и да стигнем до резултати. Подкамвам колегите да изразят становището си. Това ще ми помогне да изготвя а, моята, моите промени за следващото заседание през февруари. Благодаря, господин докладчик. А сега Искам да дам думата на координаторите. Господин Обрайт. <clears throat> Благодаря, господин председател. Искам няколко разяснения относно документа и цялата регламентация. Може би бъркам. Може би не съм мен добре, но истинският въпрос е какво всъщност става с общите процедури. Защото, доколкото знам, предложението на комисията беше разгледано от съвета и засягаше промените от, в регулацията от договора в Ница към договора от Лисабон. В момента влязохме в процес по съвместно вземане на решения. Вашите изменения засягат първоначалния текст на комисията ли или текста по споразумението, който, което беше постигнато през ноември в съвета. Относно тези 100%, искам да разясня всъщност какво, кой текст разглеждаме и дали не се губим в детайли. По какво работим, каква е процедурата за днес и какви трябва да са резултатите. Съжалявам, съжалявам за този въпрос, но определено имам нужда от разяснение. Аз също Искам да посоча, че не можах да проследя цялото съдържание на е, съдържанието, не можах да проследя и превода, който беше предложен от е, преводачите, така че не можах е, да разбера много за какво става дума тук. Затова предлагам да го получим в писмена форма този текст. И второто, което искам да посоча е, че в цялата тази презентация не е ясна процедурата. И аз лично знам а, каква представлява тази процедура. Аз съм се свързала с а, различните служби и а, извърших проверка. Председателството беше при нас, а, попитаха какво става и е ясно каква е процедурата и тя е следната. Ние работим по текста на комисията от юли. А, друг вариант не е възможен. Това е условието. И по този начин а, се стигна до убеждението относително рано да се влезе в дискусия с съвета и е, също така да бъдат възприяти добрите предложения на съвета, иначе е, нещата изглеждат по обратен начин. Ние ще бъдем е, тези, които ще свършат е, по-бързо и съвета ще приеме нашите предложения. Но е, процедурата, както казах, е, от моя гледна точка е, е забавена и а, е, това е по вина на парламента и а, е, това е направено а, е, по начин, който сега не създава проблеми. Ние ще работим по текста на комисията, това е базата и в тази връзка аз не разбирам какво а, а, е отразено в този работен документ и защо в работен документ е отразено, а не в доклад. Няма смисъл да се работи с работни документи. С тях не върви нито една процедура. Не можем да използваме работните документи, за да внасяме изменения. Затова ни е необходим най-обикновен доклад. И трябва да кажа съвсем часто, че е, чисто по същество няма смисъл да се дискутира по това, защото нямаме проекто доклад. Според мен това е жалко, защото ние с месеци ще а, забавим процедурата и а, е, сега а, е, се получават нещата така, че тази процедура се забавя по вина на парламента. Това трябва много ясно да се каже. Моето желание е да се включи това, което е изработено до момента и възможно най-бързо да се представи доклад. Аз а, е, не мисля, че е проблем, ако този доклад бъде представен само на няколко езика. Има колеги, които биха могли да приемат нещата и така и също така да се изпратят докладчиците сянка, като да участват в дискусията, да има крайен срок и тогава вече да се говори по същество, по съдържанието. Ние имаме съвсем конкретни предложения, които изпратихме на докладчиците преди 3 месеца. Какви са нашите предложения

те знаят и е, също така е, трябва да бъдат представени пред комисията. Естествено, ние ще ги внесем в писмена форма, но ни е необходим текст като основа и ни е необходима процедура. Така че моето предложение е възможно най-бързо да се изготви доклад от докладчика. Ясно е, че е, този доклад трябва да се базира на стария документ на комисията, без значение какво се е случило. Ако ние трябва да бъдем в съзвучие с съвета, докладчикът е, трябва да реагира съответно на предложенията на изменения и да ги представи е, пред съвета. Ние трябва да определим срок за внасене на измененията. След представяне на официалния доклад трябва да има гласуване в комисията и е, чак тогава може да се започнат преговори с съвета. Такава е процедурата и аз искам тази процедура да приключи бързо, а не да се отлага до безкрайност. Благодаря. Господин Ван Нистелрой. Благодаря, господин председател. Веднага искам да се присъединя към току-що изразената молба как изглеждат нещата с този работен документ и какво е неговото значение, неговата тежест. Аз искам да чуя от господин Кирилов също дали той би приел предложението да приемем пакет, с който спокойно да изчакаме, докато парламентът систематизира всичките си законови текстове и след това всичко да бъде прието заедно или пък да постъпим по друг начин, като се има предвид факта, че бързо искаме приложение на а, този текст и тогава ние а, на практика ще имаме доклади по отделните части и а, ако а, всичко върви добре, тогава бихме могли да се откажем от част от измененията. Докладчикът би ли могъл да каже каква процедура иска той, е пълната процедура или иска да а, останем при предложението на съвета и бързо да се приеме решение. Аз Искам бързо да се вземе решение, защото искам да науча от комисията как изглеждат е, нещата в цялост. Но все пак искам да чуя вашето мнение. Благодаря. Господин Оро. Е, Благодаря ви, господин председател. Смятам, че наистина е добре да вървим към опростяване на разпоредбите, свързани с нас някои основни фондове, но бих искал да направя една бележка. Не съм убеден, е, че това ще е много ефективно за големите проекти, свързани с околната среда, е, да се увеличи минималният е, минималния размер от 25 на 50 милиона. За много от тези големи а, проекти а, размера е среден а, и а, мисля, че наистина на 25 милиона, 27 е напълно приемлив размер. И това не би било продуктивно. Това беше моята бележка. Благодаря ви. Пресенси. Okay, thank you very much. Благодаря. Господин Годмагенс. Благодаря. Говорим за две позиции. От едната страна имаме предложението на съвета, което всъщност дойде след предложението на комисията. И е интересно, искаме да попитаме докладчика в неговите изменения той предлага в изменение номер 11 в неговият работен документ. изменение 11 имаме текст предложен от комисията. И според изменението този текст би било добре да се заличи. Доколкото разбирам, има разлики в предложението на, а, в, разлики в предложенията на комисията и на съвета относно социалния фонд. Комисията говори за социалния фонд и иска 100% плащане от Европейската комисия за държавите членки за 2009 и 2010. А съветът в предложението на съвета се казва, че трябва да има съвместно взимане на решение с парламента. Тоест, ние също имаме думата да кажем да или не. И съветът предлага, че този принцип да бъде използван само ако държавите членки имат доказателства, с които да докажат, че тези плащания са много нужни антикризисни мерки и съответно да се реши брой на страните, които ще, брой, който ще се даде допълнително. Та, съветът прави едно предложение, което е много по-скромно, така да се изразя, спрямо това, което прави и предлага комисията. Комисията предлага 100% плащане на а, така да се каже, антикризисните мерки, финансиране, което ще дойде от социалния фонд за 2009-2010. Вие във вашето изменение предлагате да се заличи предложението на комисията. Въпросът ми е, т.е. вие предлагате директно да се вземе предвид предложението на съвета. Поне така ми се струва, след като не виждам да имате нещо против това предложение за съвета. И ние сме съгласни, евентуално комисията да плати. Но може ли комисията да плати 100% всичките мерки само за две години, и мислите ли, че тези пари ще бъдат използвани точно за антикризисни мерки? Много е трудно да се гарантира това и да се провери. Е, това са ми въпросите, които определено бих желал да задам. Мисля, че подобни въпроси бяха зададени от преждеговорящите, но аз отново ще уточня. Вашето изменение просто предлага да заличи предложението на комисията, а да запази това на съвета ли? Благодаря. Мистер Рапортер, Луди, плиз. Благодаря. А сега, господин докладчик, бихте ли отговорили за 5 минути? Защото... Е... Благодаря, господин председател. Първо, нека да уточня. Съжалявам, че изчетох това така бързо. Беше на английски и се надявах, че е по-лесно за вас да разберете. но ще изпратя на всички колеги резюме, за да сте наясно. Сега нямаме време за повече разяснение. Но най-важното нещо за разясняване е, че аз тук не създавам нещо ново. Аз просто взех първоначалния документ на комисията и след 5 месеца обсъждания със съвета, в крайна сметка, стигнахме до някакви изменения. Моята първоначална идея е да видя вашето мнение и да знам как евентуално ще процедираме. Вие ми задавате въпроси, но аз ви задавам въпроси на вас. Как ще работим за бъдеще? Дали ще искаме бързо действие и ще съчетаем всичко от тук? И ще направим този документ а, готов за прилагане през април? Или ще продължим да обсъждаме? няма никакви, ня, никаква креативност, никакви нововъведения. Имаме докум, документа на комисията, имаме на съвета предложенията и това е. Съжалявам, госпожо Шрёдер, но вече сме говорили по този въпрос. Парламентът и нашата комисия нямат никаква вина, защото през цялото време, цели пет месеца, ние чакаме съвета. Това, което правя тук, защото вече имаме такъв проблем в парламента, е, че а, комисията по заедостта иска да има а, докладчик също в а, този доклад. И председателския съвет трябва да реши дали ние ще бъдем водещата комисия или не. Но в междувременно аз не искам просто да стоя и да чакам с кръстени ръце. Следващото. Относно изменение 11. Нещата са много ясни тук. Знаете, първоначалното предложение беше на комисията. Сега се заличава. И новото предложение е само за най-засегнатите страни. Много ясно тук се казва кои са най-засегнатите страни. Страни, които, на които БВП-то е спаднало от 2008 до 2009 година с повече от 8%. Това е. Останалите страни не могат да се възползват. Имаше само един коментар относно 25 или 50 милиона за големите проекти. Това беше първоначално предложено от комисията и си бяхме решили да не осложняваме нещата, въпреки че някои от държавите членки се оплакаха от тези предложения. Разбира се, ще можете да видите общото предложение и съответно искам мнението ви дали това е добра идея или не. Благодаря, господин докладчик. Искам да ви уведомя, че проекта доклада ще бъде представен на 20 февруари 2010. Okay. Welcome, Mr. Minister. Добре дошли, господин министър. Добре дошли в нашата комисия. Господин Карлос Окана, държавен секретар по финансите, изпълняващ длъжността председател на съвета, ще представи работната програма на Испанското председателство на съвета на Европейския съюз относно регионалната и кохезионната политика. Давам ви думата, господин министър. Сеньорияс, Comparezco ante... господин министр, дами и господа, днес съм тук сред вас, за да ви очертая основните приоритети на Испанското председателство в тази сфера и ще се спра на три основни момента, особено важни за регионалната политика. Бъдещето на кохезионната политика, политиката на сближаване и законодателството, свързано с тази политика, по време на Испанското председателство ще бъдат развити тези приоритети. И така, първо, какво ще бъде бъдещето на политиката на сближаване? През това 6-месечие и през следващите 6 бъдещето на а, тази политика ще премине първо през анализ на приоритетите, стратегия на целите. В момента Европа се намира в най-тежката рецесия от последните десетилетия и това ясно подчертава структурните слабости в различните региони и държави на Европа. Независимо дали в економическата или социалната сфера, всичко това е, има последици, които не могат да бъдат пренабрегнати преди да помислим за политиката на сближаване. Кризата ясно показва, че е спешно да се осъществят структурни промени, така че държавите членки и регионите да се справят с предизвикателствата на глобализацията глобализацията и промените, които настъпват в околната среда. На второ място, кризата ни показа, че е необходимо да се прогнозират съответните краткосрочни отговори и механизми, така че да се избегнат економическите шокове. И наистина обаче е много трудно да се предвидят тези шокове, които действат по различен начин в различните региони. На трето място, различията между регионите и между държавите членки ще се увеличават в бъдеще и в близките години ще се забави процеса на конвергенция между държавите членки и отделните региони в контекста на по-малко е, публични инвестиции, изисквания към бюджетите, така че този процес на конвергенция ще се забави. Държавите членки от друга страна е, получават, е, е, са поставени под натиск и кризата ни показва, че тази ситуация трябва да даде начало на нови и економики и да каче да ревизираме нашето развитие до този момент и да направим по-устойчив растежа. Всички тези елементи, всички тези специфики на кризата трябва да се отчетат в политиката на сближаване, която ще продължи да играе основна роля и наистина това е един от стълбовете на балансираната интеграция на регионите. Економическото забавяне изигра а, много а, сериозна а, роля и засегна а, много от регионите, особено тези, които са в по-неблагоприятно положение. Увеличаването на безработицата също а, показва посоката, която трябва да поемем. Европа е за конвергенцията, защото това е елемент на политическа и правна стабилност за много от държавите членки. Е, и защото общия пазар, по-доброто познаване, е, взаимното опознаване на институциите и на хората, всичко това – ще даде по-конкретни измерения и това е принос към солидарността, конкурентоспособността. Така че трябва да се отдели особено внимание на конвергенцията между отделните региони. Но този процес трябва да обхване целия Европейски съюз. И стратегията за 2020 година е основен елемент, който трябва да вземем предвид и ние е, е, го отчитаме, защото тези реформи трябва да се осъществят в идните 10 години, така че да засилим нашия модел на раз... економически растеж с е, опазване на околната среда. Политиката на сближаване определя и общата политика за растеж на Европейския съюз. И тази политика трябва да остане ключов елемент при разработване на стратегията 2020 година, Лисабонската стратегия. Без да забравяме инфраструктурните инвестиции, които са особено важни за економическия растеж, както и инструментите свързани в научната, развойната, изследователската дейност и всички аспекти свързани с устойчивото развитие на енергийните източници и новите енергийни източници. А, нашата политика трябва да бъде насочена към целите на 2020 година. Конкурентоспособността обикновено е в ръцете на някои региони, но далеч не на всички. А тази политика трябва да бъде от полза за целия Европейски е, съюз и трябва е, да, се, да обхване всички е, европейски региони. Тези, които управляват тази политика на регионално е, ниво, които имат опит в тази насока, ще играят основна роля. Друг важен елемент е определенето на целите е, сегашните цели на конвергенция е, трябва да продължат да се преследват, но трябва да е, видим дали не можем да го направим по-ефективен този процес, като го изменим. Друг аспект е именно целта конвергенция. Днес има много възможности за финансиране така че да се гарантира хармонично развитие във всички региони, но има и още е, други предизвикателства. Емиграцията, демографския срив и има и нови сфери на действие. Политиката на сближаване трябва да е, докаже, че може да отговори на новите е, предизвикателства и да формулира съответните политики не трябва да забравяме, че бюджетните ограничения са е, особено видни в някои държави членки. Това означава също така, че трябва по-добре да се използват намаляващите ресурси и да се отчитат специфичните е, елементи във всеки един регион. Друг важен аспект – определен на преходните периоди, периоди за държавите, е, за регионите, е, обхванати от целта конвергенция. През следващия програмен период е логично да се определят е, стратегии за постепенно постепенна промяна Що се отнася до финансовата подпомагания, които получават тези региони, и е, тези преходни периоди е, трябва да се отнасят е, особено за първите години от този период на финансиране на тези региони. Доста често това е свързано с сериозни проблеми в тези региони. И тези трудности обаче не означават, че тези региони не могат плавно да вървят напред, но техният потенциал за развитие ще се намали за известно време. Така че между 2014-2020 година тези, трябва да се обърне специално внимание на тези региони. Що се отнася до регионалната конкурентоспособност и заетостта, това е специфична цел и в рамките на тази цел регионите предвиждат трябва да предвидат а, сериозно приориентиране напред, а, чрез предприемачески дух и инвестиции в човешките ресурси, така че да се гарантират а, повече и по-качествени работни места. Поне две трети от регионите в Европа са обхванати от тази цел. Стратегията 2020 а, всъщност включва тези региони в политиката на сближаване и всъщност те ще играят двигателна роля в а, развитието и а, ще обхванат и другите региони. Не трябва да забравяме, че политиката на сближаване е инструмент Е, който се стреми да разгърне потенциала на регионите, улеснявайки е, развитието на тези области. Тази цел е, през периода 2014-2020 година ще обхване много различни по своята същност региони. И за да за да участват в различни е, цели на регионите. Ще се върнем към 85% от БВП като критерий на допустимост. Включително и за целта конкурентно способност. Това ще се отчете и при разпределянето на кредитите и а, е, когато се посочат кои мерки а, е, могат да бъдат финансирани. За е, по-голяма ефективност трябва да се а, обмисли преразглеждането, усъвършенстването на системата в зависимост от това към коя цел се доближава региона. Трябва да се е, засили и капацитета на финансиране. И е, промяна на финансовите ресурси, какви е, ще бъдат критериите за финансиране е, на регионите и на различните е, аспекти. И е, особено важно е да се опрости управлението на тази много сложна е, е, цел, тъй като е, тук имаме много участващи звена. А проектите също са много разнообразни и многобройни. Ако се анализират различните аспекти на тази цел, е, ще посочим трансграничното сътрудничество, а за да бъде облагоприятствано от това сътрудничество, трябва това да се хармонизира с другите секторни политики. Трябва да има по-добра вертикална координация от двете страни на границата. Следователно, трябва да видим дали е възможно да се улесни трансграничното сътрудничество не само от финансова гледна точка, но и по отношение на управленски и административния капацитет. Що се отнася до трансграничното сътрудничество, това, което е, ва, е важно, е преразглеждането на пространствата. Да, трябва да бъдат определени такива пространства, които да могат да сътрудничат помежду си. А един и същи регион може да бъде част от различни наброй пространства. Е, така че е, да се впише в е, естествените измерения на това сътрудничество. Определянето на тези пространства е нещо доста сложно, но това ще допринесе за развитието на трансграничното сътрудничество, така че трябва да бъдат разгледани съответните показатели. Е, Междурегионалното сътрудничество също трябва да се развива. Е, различните е, региони, пространства, зони трябва да развиват сътрудничеството помежду си в зависимост от различните възможности, които предлагат. Териториалното сближаване е друга цел. Що се отнася до бъдещето на политиката на изближаване, е, интеграцията е все по-важна. Член 3 от Лисабонския договор включва териториалното сближаване е, като елемент на политиката на е, политическото и економическо сближаване. Сегашната криза и отраженията върху регионите засилва ролята на териториалното сближаване. И дискусията се разгръща и поема нова посока. През октомври е, миналата година започна един дебат е, по този въпрос. Четири елемента са основни тук. Сътрудничество между териториите да се засили е, процеса на интеграция, да се е, е, стимулира а, е, и а, е, градовете, и а, селските райони, анализа и събиране на данни също са особено важен елемент, така че да се изградят политики на базата на емпирична информация. Испанското председателство възнамерява да продължи тези дискусии. Трета основна насока, която искам да засегна, е опростяване на управлението. Това е третия ключов елемент. Опростяване на законодателството и на процедурите, свързани с политиката на сближаване. И всъщност прекалено сложен е процеса на управление и на надзор и е, е свързан с огромен товар, така че трябва да се върви към упростяване. Два аспекта има надзорния, надзорната система, сложни, е, мерки, а новите критерии всъщност не, са, е, не довежа до по-добро управление на европейските фондове. Що се отнася до е, процедурата на управление, финансовите инвестиции от структурните фондове или от бюджета на общността се разделят. Трудно се установява връзка между инвестиции и финансиране, след като изтъкат няколко години от момента на инвестиране, на инвестицията. И има всъщност да се осъществи, възможно да се осъществи контрол експост много след като е извършено финансирането. И тогава възникват проблеми с паричните потоци. Това е особено сериозно затруднение, когато органът няма необходимите средства. Това е свързано с допълнителни разходи. които не винаги е, се оказват допустими тези е, средства. Е, понякога се стига до 10% завишаване на разходите. Що се отнася до системата за контролна дейност, до този момент тази система не е довела до значително подобряване на управлението и Сметната палата показва в доклад от 2008 година, че наистина трябва да се а, направи оценка на а, ползите от а, осъществяването на тези а, проверки така че те да бъдат съобразени с преследваните цели. que a la consecución de los fines de la propia política de cohesión. Si leemos detenidamente el último informe del Tribunal de Cuentas. Y. ако вземем последния доклад на Сметната палата, можем да установим, че в този случай не са установени нередности. Грешки да, обаче не нередности. Нередности, които всъщност биха означавали измама Сметната палата не установи нито един случай на измама, въпреки различните грешки, които бяха установени на различни места. И в същия доклад е записано също, че тези грешки по този начин могат да възникнат. Е, е, всъщност възникват от е, факта, че разпоредбите са много сложни и не са били приложени правилно и в такива случаи се струва да се извърши допълнителна проверка, но не става дума за измама. Значи, абсолютно е необходимо да се мисли по-нататък за упростяване и да се постигне едно по-ефективно и по-точно управление, за да могат бюджетните средства от е, общностния бюджет да бъдат е, правилно разходвани. Европейският парламент работи е, по изменение на регламент за структурните средства. В съвета се постигна споразумение за такова изменение, обаче в предложението на парламента са включени още различни мерки без да се отказваме от един наистина много строг контрол. Тук бюджетната ситуация на различните държави членки ще бъде взета предвид много внимателно. Вие знаете, че тези средства отговарят не само на конюнктурата, но и на проблемите с ликвидността, които държавите членки имат в момента. Това също означава, че трябва определени срокове наистина да се спазват точно. Комисията ще изготви законодателни пакети през тази година и всъщност тя няма да представи такива пакети. Е, Испанското председателство ще е, работи в е, тази насока. В този програмен период ще бъдат днесени изменения в някои регламенти, обаче винаги ще следваме тази голяма идея, тази обща цел сближаване и кохерентност. И още нещо, което може би е, не е в центъра на дебата и на анализа, но трябва да се спомене, защото е важно. Съгласно член 30 е, от общата е, регламент за структурните фондове, по време на Испанското председателство комисията ще представи стратегически доклад. и ще става дума за докладите от държавите членки за 2009 година. В тези доклади се описват прогнозите за бюджетните средства. Съветът много внимателно ще анализира този доклад на комисията и след това до юни тази година ще представи своите заключения. Приоритетно за Испанското председателство ще бъде също да се е, продължи дискусията за бъдещето на кохезионната политика в е, тази половин година, в която ние ще е, бъдем е, председатели, е, ще е, поставим акцента върху истинска стратегия за кохезионната политика. Тя ни е необходима за бъдещето, и за следващият е, финансов е, период. Е, това, е, що що се отнася до работата на Испанското председателство, то е свързано с неформалните срещи на министрите през февруари. Приоритетните теми ще бъдат тогава следните. Бъдеще на кохезионната политика, териториално сближаване, е, отчитане на целите на кохезионната политика по нов начин и е, също опростяване на тази политика. Виждате, че това са основните теми, е, които ние искаме да вземем предвид при кохезионната политика и по времето на Испанското председателство, както казах, ние искаме наистина да приложим кохезионната политика в пълните измерения и, както казах, за Испанското председателство това е особено важно, защото в нашата страна ние можем да използваме този богат опит защото а, ние видяхме какви добри резултати дава кохезионната политика в Испания. Но, а, разбира се, а, това не трябва да ни кара да скръстваме ръце. В Испания и въобще в Европа трябва да се подобрят много неща, трябва да се мисли за нови дадености, за нови обстоятелства. Лисабонския договор дава още по-голяма роля на Европейския парламент от преди, също и по отношение на кохезионната политика и затова искам да кажа, че Испанското председателство ще се радва на вашето съдействие, на вашия принос, за да можем да гарантираме добри структури в Кохезионния фонд и а, кохезионната политика да намира реално приложение. Благодаря за вниманието. Благодаря за представенето на и програмата на Испанското председателство по регионалната и кохезионна политика. Сега искам да дам началото на дебата. Господин Ван Нистелрой. Ще говоря на холандски. Благодаря ви, господин председател. Благодаря, господин министр. Вие изложихте опита на Испания, доста важен, що се отнася до политиките на сближаване. И наистина, вие изложихте въздействието на тази политика във вашата страна. Ще бъда съвсем кратък. Ще задам само един въпрос. Осъзнавате факта, че е, парламента след следването сила на Лисабонския е, договор има по-различни е, позиции спрямо комисията и съвета, така че ние трябва да работим съвместно. Може би в миналото нямахме толкова а, големи а, права. Не знам вие какво смятате по въпроса. Не искате ли да, да работите в по-тясно сътрудничество а, с парламента? По време на среща в Сарагоса, например. Споменахте и за стратегиите 2020 година но срещата на върха през пролетта ще очертая основните насоки на тези политики. Вие говорихте за регионалната политика, политиката на сближаване, които вървят ръка за ръка. Но когато четем текста към 2020 година, не виждаме тази тясна връзка с лисабонските цели – и за това бих искал да ви попитам, да, е, това, което казахте в началото на изказването си, а, е, какви ще бъдат инструментите, защото не а, е, знаем сега как ще се приземим, след като сме постигнали някакво а, равнище. Така че бих искал да знам до каква степен сте, се ангажирате. Thank you very much. Благодаря. Бихте ли отговорили на серия въпроси, не само на един? А сега господин Фалкер. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, vielen Dank, Herr Präsident. Благодаря, господин председател. Благодаря за вашите встъпителни думи. Радвам се на този дебат. Мисля, че от известно време в парламента започнахме дискусия по това какво означава бъдещата кохезионна политика за нас и аз мисля, че наистина е важно точно по време на Испанското председателство да се използва опита, който вече е натрупан при изпълнението на кохезионната политика през последните години. Радвам се също, че се спряхте на темата за опростяване на процедурите. Но тук аз имам един въпрос, действителност. действителност това, което в момента разглеждаме в парламента, имам предвид регламент, е един минимален вариант, защото съветът до безкрайност не можа да постигне споразумение е, за какво всъщност е, той трябва да отговаря, за какво трябва да бъде на разположение и за това комисията отегли първото предложение, внесе ново и както господин Ван Нистелрой каза, ние като парламент сега сме в е, ситуация да започнем да вършим някои неща, така както ние ги виждаме. И е, това обаче е трудно, защото в крайна сметка ние искаме да е, приложим е, всичко това на практика в регионите. Но е, за мен обратният изрус означава, че потребностите, които изпитваме е, от опростена процедура, изобщо все още не са постигнати. Затова аз е, съжалявам, че е, ние тук е, още веднъж е, е не се съберем, не обсъдим как да опростим процедурите така, че средствата, от които се нуждаят хората в конкретните региони, наистина да им бъдат предоставени. Бихте ли могли още веднъж да посочите дали по време на Испанското председателство искате да внесете такова предложение или поне ще има дебат в съвета, за да можем в бъдеще да създадем една по-голяма основа, по-широка основа на общностно равнище, що се отнася до опростяване на процедурите. Благодаря. Благодаря. Госпожа Шройтер, аз имам един практически въпрос. Вие очертахте някои моменти от е, концептуален характер. Е, очертахте как е, ще вървят нещата след 2013 година, но аз се интересувам дали е, тези концепционални насоки са испанско предложение, ваше предложение или на групата към съвета или това, което през следващото полугодие ще бъде подготвено от работната група към съвета за, две, за времето след 2013 година. Е, сега, за мен не беше ясно дали това е позицията на Испания или това са цели или компромиси, които са постигнати в съвета или ще се постигнат там. И за това аз е, искам да попитам дали и доколко интензивно се занимава работна група към съвета с реформата след 2013 година и дали в края на вашето председателство ще има някакъв междинен резултат. Какви са и вашите предложения в тази насока? Okay, thank you very much. Благодаря. Бихте ли отговорили, господин министър? Muchas gracias por sus... Благодаря за направените коментари. Първият въпрос, който ми беше поставен от господин Рой, се отнася до ролята на Европейския парламент при изготвянето на европейската кохезионна политика. И още в началото искам да кажа, че според мен тук сътрудничеството е много важно. Трябва да се научим да търсим нови процедури, нови правила, за да може това сътрудничество действително да се осъществява и да укрепва. Нашите конкретни цели в е, е, хода на нашето председателство вече е, бяха обобщени от мен по време на моето експозе и всичко това през е, следващите месеци си ще бъде конкретизирано в Сарагоса, а Европейският парламент, разбира се, е поканен. Това означава, че е, ние е, по време на среща в Сарагоса ще ви включим в целия този процес. Що се отнася до бъдещата стратегия за времето до 2020 година, според мен липсва връзка между кохезионната политика и е, стратегията 2020. Това означава, че трябва много сериозно да се отнесем към тази липса на връзка и да предприемем необходимите действия, като намерим подходящия форум, за да се получи наистина тази връзка. И този форум е през следващите месеци ще бъде срещата в Сарагоса. Там можем да дискутираме всички тези теми. Още веднъж споменавам, че Европейският парламент е поканен на тази среща и че ние ви очакваме там. Сега, по темата упростяване на процедурите. Искам още веднъж да потвърдя, че ние действително сме предвидели това за дебата през февруари и това е един от приоритетите на Испанското председателство. И това, което тук по принцип трябва да посочим, и аз го казвам сега, като управител на а, един национален бюджет. В моята страна, естествено, ние имаме проверки, които са изключително строги, точно толкова строги, които провежда комисията върху освояването на европейските фондове. Естествено, такъв контрол има и в другите европейски страни. Ние имаме за задача да управляваме държавен бюджет, а тук се действа с строги мерки. Комисията също е строга и това не води до до закъснения, до забавения. Ние имаме висока степен на освояване, можем да управляваме нашия бюджет без да се получава закъснение или някакви просрочия, като степента на ефективност е много висока. Сега след като това може да се прави на национално равнище, може да се приеме, че може да се прави и на европейско равнище. Тези национални контролни системи не са възникнали за един ден. Те са възниквали в продължение на години, усъвършенствани са в продължение на години и в контекста на Европейския съюз, естествено, ние имаме същата задача. Трябва да се научим да управляваме по-ефективно средствата, но, както казах, като е, финансист на национално равнище, аз е, смятам, че има възможности за подобряване подобряване на нещата. Това не означава, че контролът трябва да бъде по-малко строг или да има по-малко проверки, отколкото има сега, но ние трябва да се погрижим за това да не се забавя програмирането и да не се натрупат закъснения. Това е нещото, върху което трябва да дискутираме. Разбира се, решения от днес за утре не са възможни. Това е важен дебат, който трябва да се състои. Това също ще стане през февруари в Сарагоса и там, както казах, ние ще се занимаваме с всички тези въпроси. И сега искам да а, се спра всъщност на смисъла на моето изложение. Това е испанското предложение. Това е предложението, което ще поставим на обсъждане през февруари на неформалната среща на министрите. Това е предложението, което включва и приоритетите на испанското председателство. И а, е, в този смисъл вече се работи в комисията, в този дух се работи там и аз мисля, че тази дейност на комисията ще може да бъде продължена и тя наистина ще продължи и в бъдеще. Това е нашето предложение, това, което е, всъщност представих пред вас днес, това е предложението на Испанското председателство. Благодаря. Благодаря. Имам още желащи да се изкажат. Нека да напомня да побързате, защото ще приключим скоро с списъка заради наближаване на времето за гласуване. Давам думата на първият оратор. Vreau să-i mulțumesc domnului ministru pentru prezentare. Благодаря, благодаря господин министр за вашата презентация. Доколкото виждам, Целите на Испанското председателство са много амбициозни и вие представихте интересни приоритети. Те показват, че вие сте съсредоточили върху основните проблеми, които бяха обсъждани в парламента и в нашата комисия. Вие говорихте за кризата, говорихте за ефектите от кризата и Нека да ви попитам в този контекст, господин министр, освен тези приоритети, които представихте тук, Испанското председателство смята ли да предприеме някакви конкретни действия, за да подкрепи страните, които все още страдат от последиците от кризата? И относно стратегията 2020, какво мислите да направите? Знаете, за съжаление, че е, в тази стратегия въобще не се споменават местните власти. Господин министър, считате ли, че Испанското председателство в следващите 6 месеца може да направи нещо по този аспект, особено след като председателството спомена в своите цели а, управление на, из, на голям брой нива, нещо, което може да бъде успешно само ако участват местните власти. Бихте ли отговорили на тези въпроси, господин министр? Благодаря. Okay, thank you very Благодаря. Господин Блашък. Vážený pane ministře, já bych vám také chtěl poděkovat za prezentaci. Благодаря, благодаря господин министр, благодаря за вашето, вашата презентация. Искам да се спра на някои точки, които споменахте. Споменахте контрол. Това е нещо, което всъщност затруднява още повече процедурите за кандидатстване. Когато става въпрос за кандидатстване за финансиране – какво мислите евентуално за признаването на контрол на национално ниво, примерно, който използва същите методи? Относно статистиките и методите, имаме нужда от едни същи цифри. Да, така е, но не трябва да забравяме също и, че трябва да упростим живота на кандидатите като упростим също така изискванията спрямо статистиката. И вярно е, в, чрез финансовата криза трябва да сме гъвкави в една такава ситуация. Но какво означавате вие, какво означава за вас повишаване на гъвкавостта? Какви механизми мислите да използвате? Благодаря, госпожа Дели. След това отговор от министъра. Благодаря, господин председател. Господин държавен секретар, вие поемате председателството в годината за борба срещу а, социалното изключване и борбата с бедността. Каква е констатацията? 80 милиона европейци, които живеят под прага на бедност, 17% от населението на Европа е бедно. И основният въпрос за социалната несправедливост и е, ние като еколози е, обвързаме този въпрос с е, справедливостта спрямо околната среда. И Енергийната неустойчивост е основно измерение на бедността в Европа, защото по-голямата част от домакинствата имат затруднение или дори изобщо нямат възможност да отопляват жилищата си на разумни цени. Внимателно изслушах миналата седмица в Страсбург изложението на господин Сападеро. Е, относно затрудненията за един общ енергиен пазар, за да се намали зависимостта от енергийните източници. През 2007 година министъра на жилищното строителство на Испания е, внесе доклад за подобряване на жилищните е, условия. Няма да припомня манифестацията 100 000 студенти в Испания с ясна изразен лозунг и наистина енергийната ефективност е централен въпрос. Конкретният ми въпрос. Какви ще бъдат приоритетите свързани с в стратегията 2020, свързани с енергийната ефективност. Какви конкретни мерки ще предприемете за борба с бедността и специфичния въпрос, свързан с енергийната неустойчивост. След няколко месеца ще се проведе среща на европейски министри на, в Толедо 21-22 юни по въпросите на жилищната среда. Какви конкретни мерки ще предложи Испанското председателство за борба с енергийната неустойчивост, нестабилност? Говорихте за така наречените джобове на социално изключване и мога да ви кажа, че има богати региони, като Париж, откъдето идвам аз. В тези региони има огромни пропасти между богати и бедни. Как вие ще инвестирате средства за, в тези региони? Thank you very much. Mr. Minister, you have the floor. Благодаря, господин министър. Имате думата. И моля, бъдете възможно най-кратък, просто нямаме много време. Благодаря. Благодаря. Аз ще последвам препоръката на председателството и ще бъда кратък. Първо, мерки срещу кризата. Ние трябва да бъдем реалисти. И аз мисля, че не е възможно да си представим, че трябва да предоставим още повече средства. Но смятам, че би било важно, ако поне е, сме в състояние да изразходваме средствата по ефективен начин, е, които вече са получени, които вече са разпределени, т.е. те да бъдат а, освоявани по-целенасочено и това е всъщност една от целите, към която се стремим. А, това означава, че проектите трябва да бъдат изпълнявани на 100%. След това регионално и местно участие. Лично аз идвам от една страна, която е силно децентрализирана, в която институциите наистина са много децентрализирани и действат много прозрачно. Естествено, аз съм съгласен в институционално отношение да се следва една такава тенденция, за да можем да включим местните и регионалните власти в този процес. Съществуват необходимите механизми за това, те само трябва да бъдат усъвършенствани, за да може да се гарантира участието на всички равнища. След това контрола, статистиката, това трябва да отразява многообразието на проектите и всичко това трябва да се прави по начин, който изключва контрола като бреме. Това, според мен, е въпрос на статистическа техника, но нека да си помислим, че трябва да има една добра, разумна форма, с която да се осъществява този контрол. След това въпроса, свързан с гъвкавостта, който ми беше зададен. Тук ние си представяме, че трябва да се осигури по-широко поле за действие в зависимост от потребностите и потенциала на расте, за растеж на всеки регион, така че наистина във всички региони е, нещата да функционират добре. Двата последни въпроса, позволете ми да не се спирам на тях, защото всъщност те не са част от а, моята компетентност, нито енергийната бедност, нито другия въпрос, който беше зададен, са част от а, моите правомощия, но естествено по време на Испанското председателство ние сме набелязали а, цели, които са в тази насока и председателят на, всъщност испанският министр-председател посочи колко е важно тук да се а, усъвършенства и доразвива а, вътрешния енергиен пазар, за да можем да се справим с а, тази енергийна криза. Благодаря. Благодаря. Господин Алфонсо, после господин Портманис. Благодаря, господин председател. Искам да задам два или три въпроса. Първо, как Испанското председателство счита да се ангажира, така че поетите ангажименти, финансови ангажименти, свързани с политиката по сближаване, няма да бъдат поставени под заплаха, свързано с настоящата, с настоящата криза. Целта е винаги, разбира се, да имаме средства. Това е в основата на всяка политика, която искаме да водим. И второ, относно развиването на проектите в макрорегиони. Например, Балтийският макрорегион под шведско председателство. В унгарското председателство иска да се съсредоточи върху Дунавския макрорегион. Това е много чувствителна тема. И мисля ли Испанското председателство да развие приоритет върху средиземноморският макрорегион, в който и ние сме засегнати? Защото мисля, че съществуват примерно проблеми, примерно когато трябва да се превози стока между Корсика и Сардиния. И в такъв случай за тези 14 км полет, които ще са нужни, всъщност камионите трябва да поемат по сушата и да направят страшно, страшно голямо отклонение. Това беше само един пример, но имаме много проблеми от този характер. И казахте, че искате също така дебат по целите. Ние също искаме дебат по критериите, например по БВП. Не можем ли да размислим по-различно? трябва ли да се съсредоточаваме само върху критерия БВП при регионалната политика по сближаване? Благодаря. Господин Готмакис. Да, господин министър, искам да попитам нещо относно доклада Баркис. Казахте, че не можем да имаме много средства, много повече средства. Ще трябва да използваме средствата ефективно. В този доклад се казва в точка 10, че а, трябва да има доклад на всеки 3 години от всяка държава членка относно как са освоени, как са използвани средствата. От друга страна знаем, че генерална дирекция Реги на комисията каза, че също ще има доклад, поне с 2010 година е предвиден такъв, относно използването на средствата, баланс на плащанията, разчета и увеличаването на БВП, внос, износ и така, и така нататък. Това не трябва ли да се, залегне, да залегне като изцяло в междинния доклад за бюджета, за да сме сигурни, че ще има наистина контрол над финансовите средства? Какво предлага Испания относно парите използвани в регионален план? Това също ли може да се включи в доклада Баркас? Господин Пущинаро, благодаря. Господин министър, искам да ви благодаря за вашата презентация. За всички Испания е един успешен модел на развитие, модел, който показа, че политиката по сближаване може да промени цяла страна, така както го каза и господин Запатеро. Но това се случи след много голям брой цикли а, финансиране на различни политики. Новите държави членки за съжаление, ще се възползват само от един такъв цикъл, само за две години и а, в рамките на политиката по сближаване. През 2005-2007 всичко беше преговорено в много гъвкави, променливи формули. И най-важният параметр в тях беше така наречените, на така наречените приятели на политиката по сближаване. Кои са обаче е, концепциите за бъдеще на тази политика? Тя ще бъде ли част от новата финансова рамка? Е, и как ще се развиват интересите в тази насока? И как ще се процедира с механизмите за взимане на решения по нея? Благодаря. Благодаря. Господин министр, имате думата. Благодаря отново за направените коментари и за поставените въпроси. Първият въпрос се отнася до вече съществуващите бюджетни задължения и това какво ще се прави с тях в настоящата фаза на програмния период и в бъдещето. Естествено, финансовата прогноза показва, че тук ние наистина искаме да запазим един много деликатен баланс между интересите на различните страни, на различните региони в Европейския съюз и този баланс и тези задължения трябва да се спазват. Ние знаем, че нашият приоритет е да се погрижим за изпълнение на тези задължения и то по един много ефективен начин. Това е нашата цел. Що се отнася до макрорегионите, тук естествено нещата трябва да се задълбочат можем да насърчаваме транснационалното сътрудничество, защото по този начин бихме се справили по-добре с проблемите на гражданите. И мисля, че това наистина е важно, но естествено ние трябва да направим всичко това след като по един финансово неутрален начин средствата са ограничени, те са малко и задълбочаването на тази концепция за макрорегионите не трябва да води до разходване на повече ресурси. Просто трябва по по-добър начин да освояваме средствата, с които разполагаме. Вие казахте, че трябва да се използват други показатели, различни от е, брътния вътрешен продукт естествено това е обект на дискусия. Защо пък да не се използват и други показатели обаче? Същевременно трябва да ни е ясно, че въвеждането на а, други показатели а, става а, все пак в ограничена степен, защото а, тези показатели могат да бъдат по-субективни, могат а, да бъдат в по-голяма степен обект на критика, докато показателят БВП е по-неутрален. Става дума за едно хомогенно е, измерване, което се прави във всички страни и така резултатите са съпоставими. Проблемът е, че от една страна а, искаме да бъдем много прецизни, много точни, а, а от друга страна искаме а, измерванията да са по-прости, но пък а, при тях се губи информация. Какво всъщност искаме да постигнем? Във всеки регион проблемите са специфични и всеки регион използва различни променливи и различни показатели. Нека да си помислим за регионите в Испания. Например, в един регион съществува проблема, че населението е силно разпръснато, в друг регион пък има много големи миграционни потоци и това се отразява върху възпитанието, върху разходите за здравеопазване. След това регионите, които са съсредоточени върху остров острови. Там пък проблемите са съвсем различни и това би довело до там, че всеки регион иска да се вземе предвид неговата структура на разходите. Чувствителността на показателите във всички случаи е важна, обаче от друга страна трябва да се внимава да не се осложняват нещата, защото ако показателите са много сложни, тогава дебата ще бъде много субективен и много сложен и ще бъде много трудно да се направят ясни изводи от него. Аз съм съгласен да се използва импакт, фактор за измерване на кохезионната политика, обаче трябва да бъдем много е, внимателни и много трезви е, в това отношение. Е, това екстремно прецизиране, тази абсолютна точност, която се желае, едва ли е най-правилното решение. Има индикатори, които са по-добри в случая. Sí, y finalmente sobre el, el... И накрая за кохезионната политика и нейното финансиране. Кой в крайна сметка подкрепя кохезионната политика? Това а, е националния бюджет. И а, ако една страна не се развива, тогава е трудно да се намери е, подкрепа за кохезионната политика. Искам да спра до тук и да ви благодаря за вниманието. Да, е, ако имате въпрос, моля ви само за една минута, защото имаме много малко време. Благодаря, господин председател, господин министър. Ще спазвам ограничението за една минута. И искам да се спра само на два аспекта, които ни интересуват е, относно бъдещето на политиката по сближаване. Господин министър, споменахте установяването на едни преходни периоди, и което обаче може да предизвика отдалечаване на някои региони целите на политиката по сближаване казахте, че тези преходни периоди ще служат за постепенното намаляване и спиране на финансирането. Каква е целта на тези преходни периоди? Целта е, може би, да намалите разликите, пропастите между състоянието на делните региони и в Европейския съюз ли? Или, така както каза колегата, евентуално за по-добра координация между инвестиционни фондове и политиките по сближаване. Дали целите да има по-добра координация между отделните нива на управление? Ние говорим за а, многостепенно управление. Кой обаче според вас трябва да координира тези е, инвестиционни фондове и регионалните фондове? Благодаря. Thank you very much. Благодаря. Господин Костес Ластра. Sí. Señor ministro, señor secretario de Estado Ocaña. Господин министър. Добре дошли пред нас. Благодаря за вашата презентация. Много ясно ни обяснихте приоритетите на Испанското председателство. Нямаме много време, така че задавам два бързи въпроса. Надявам се да са и ясни. Първо, казахте, но все пак, бихте ли ни казали повече как точно ще бъдат подмогнати регионите в преходно състояние? И второ, до каква степен а, вашите цели по политиката по присъединяване ще се покрият с целите от Лисабонския договор? Благодаря. Господин Моро. Благодаря, господин председател. Слушах с голям интерес програм, представенето от вас и четах също така и това, което беше написано на сайта на Испанското председателство. Го, най-вече се сръточих върху крайните райони и островните райони. Въпросът ми е как ще приложите програмата за развитие на а, островните и крайно далечени региони. И доколкото знам, Европа има за приоритет да развие тези региони. И как Испанското председателство в такъв случай мисли да постигне тези цели и какви мерки смята да приложи. И последният ми въпрос относно проблема с най-отдалечените райони – как мисли евентуално да осъществи политика по сближаване в техните океански басейни. Благодаря. Благодаря. Господин министър, имате думата. Благодаря. Доколкото разбрах правилно, ми остават две минути да отговоря на тези въпроси, така че ще бъда кратък. Що се отнася до преходните периоди, естествено не може да има прекъсване – не може да има резки промени и това е концепция, която вече е приета и тя не подлежи на дискусия. Ние с фейзинг ин и фейзинг аут и с е, днешната фаза на програмиране имаме следния опит. Програмирането беше е, изготвено така, че изпълнението е доста сложно и в е, бъдеще трябва да се погрижим за това, да се предвиди фейзинг ин и фейзинг аут в следващата фаза на програмиране, т.е. да има известно разпределение на ресурсите, което да бъде по-равномерно е, направено във времето и по-хомогенно. И е, всички тези прекъсвания е, би следвало да бъдат е, е, избегнати, ако, например, спадне БВП и един регион попадне в по-долна категория, ние трябва да се погрижим за една по-диференцирана политика, така че тя да може да отчита и най-малките промени. Що се отнася до въпроса дали ще се координира разпределението на средства след като имаме ниво национална държава и ниво регион и местно ниво, т.е. общинско ниво, аз мисля, че всичко това добре функционира в държавите членки, имам предвид като административна структура и при разпределението на средствата не би трябвало да пренебрегваме административните структури в държавите членки. И след това, що се отнася до крайно отдалечените райони, през май ще има конференция по тази тема и там естествено ние ще искаме да проведем дискусия за тези региони. Испания има такъв регион и за това ние наистина сме много наясно за практическите проблеми, които възникват при изпълнение на подобни програми, как да се разпределят средствата и така нататък. Това са по-скоро практически проблеми, а не концептуални проблеми. И както казах, през май ние ще организираме тема, конференция специално по тази тема. И накрая ставаше дума за регионите в фаза на преход. Тук искам да добавя още нещо. Сега ние разполагаме с критерии, които се прилагат от Европейския съюз. Това са добри и правилни критерии и не трябва да допускаме да има някакви абсурдни прекъсвания, някакви абсурдни паузи при разпределението на средствата. Ако е, временно се повиши е, БВП, това не означава, че ще се спрат средствата и след това пак ще се отпускат. Целта на кохезионната политика се състои в крайна сметка в това да се гарантира конвергенция, т.е. сближаване на отделните региони. В тази а, е, насока ние трябва да работим. Това, което е важно в случая да се извърши фината настройка, да се вземат предвид детайли целите, за да имаме а, това а, добро диференциране а, и а, по този начин средствата и тяхното разпределение да бъдат по-близки до реалността. Не става дума за а, дефиниране на нещата в най-общ план, а за дефинирането им в детайл. Благодаря. Благодаря за вашата презентация, за вашите коментари, господин министър, за вашите отговори. Благодаря на всички вас за интересния дебат, който проведохме. So, dear colleagues, shall we continue? Уважаеми колеги, продължаваме с точка 5. Нека да пробваме картите. Okay. Yeah. Miguel, yes? you want to test the system or not? Yes. Uh, you can say open, we open the vote. Just a test, please, dear colleague. Нека да направим тест. Моля колегите. Гласувайте, служете картите и гласувайте пробно. Всички ли гласуваха? Once again, the vote is... Моля, гласувайте, колеги. Гласуваме пробно. Всички ли гласуваха? Не е още явно. Явно работи системата. I don't have my card on me. Извинете, аз нямам карта. Okay. We, we will take you into account in case. Ще вземем предвид вашето гласуване, така. Can we now close the votes? Можем ли да приключим сега с гласуването? Thank you.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 И така преминаваме към точка 5. Доклад относно Бялата книга на комисията. Адаптиране спрямо изменението на климата към европейска рамка за действие. Докладчик е Салваторе Карона. Имате списъка за гласуване. Ще гласуваме по изменение 1. Моля, гласувайте. Е. За. Против. Въздържали се. Нека да го проверим. Vote is open. Моля, гласувайте електронно. Всички ли гласуваха? Прекратяваме гласуването. 37. No, rejected. 22, The amendment has rejected. Отхвърля се. Господин председател, и аз също съм си загубил някъде картата за гласуване. Аз гласувам против в момента. Окей. Okay. Добре. Eh, Господин председател, това оборудване е много сложно някои не успяват да видят резултата. Как? Мисля, че когато имаме електронно гласуване, бихме могли да можем да видим резултатите на екрана. Бихте ли направили нещо, за да ги видим тези резултати? We go to the amendment number two. Добре, преминаваме към изменение 2. The vote is... Oh. Yeah. Господин Ван Нистерой, ма моля ви се, отново задавам въпроса си. Искам да знам какъв беше резултат от електронното гласуване. Бихте ли, ми, е, бихте ли ни обявили на екрана или бихте ли ни прочели цифрите от гласуването? Аз искам да знам точните цифри. Окей, okay, 22. Окей, okay, 22 против и 17 за. Така сега доволни ли сте? un- unless we're checking the machine, it's always manual, so they raise their hands. Okay, amendment number two. Изменение две. Vote is opened. Моля, гласувайте. За. Против. Въздържали се. Приема се. In favor. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 5, 6, 3, 4 отпадат. Изменение номер 7. Разделно гласуване. Моля, гласувайте по първата част. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Втората част. Моля, гласувайте. Кой е за? Кой е против? въздържали се, отхвърля се. Осмо изменение. Гласувайте за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 9. Разделно гласуване по първа част. Кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Трета част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 10. Кой е за? Против? Въздържа ли се? Приема се. Изменение 11. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 12. И това е също така устно изменение на НП да се замени развивам с подсилвам. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 13. Разделно гласуване. Първа част. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Втора част. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 14. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 15. Разделно гласуване. Първа част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Трета част. За, против, въздържали се, отхвърля се. Искате ли да го промените електронно? За вас ясни ли са нещата? Добре. Продължаваме. 16 изменение. Това е устно изменение. на господин Кадек. Целта е да се включи локал, местен, преди власти, местни власти. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 17. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 18 изменение. Устно изменение от докладчика, къде да се казва да се заличи думата инструменти. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис 2. Гласувайте, моля. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 19, 21, и 22 отпадат. Пристъпваме към изменение 23. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 24. За? Против? Въздържали се? Приема се. 25. Това е устно изменение на зелените. Моля, гласувайте. Кой е за? Против? Стържали се? Приема се. Изменение 26. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Нека да го проверим. Моля, гласувайте електронно. Проверяваме. Изменение 26. Uh, е, Has everybody voted? Всички ли гласуваха? The vote is closed. Прекратяваме гласуването. 38 гласували, 16 за, 22 против, няма въздържали се. Отхвърля се. Пристъпваме към компромис 3. За. Против. Въздържали се. Мисля, че трябва да го проверим електронно. Моля, гласувайте електронно. Всички ли гласуваха? Прекратяваме гласуването. 21 за, 17 против. Няма въздържали се. Приема се. В такъв случай изменение 27, 29, 30 пана. Пристъпваме към изменение 28. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 31. За? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 32. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 33. За? Против? Въздържали се? Приема се. Не. Нека да го проверим електронно. Моля, гласувайте електронно. Has everybody voted? Всички ли гласуваха? Прекратяваме гласуването. За 31, 8 против и 0 въздържали се. Приема се. Number 34. Number 34. Изменение 34. За, против, въздържали се, приема се. 35 изменение. 35. За. Против. Въздържали се. Приема се. 36. За. Против. Въздържали се. Приема се. В такъв случай 37 отпада заради приемането на 35. Преминаваме към изменение 38. Кой е за? против, въздържали се, приема се. Компромис 4. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. И 39 и 42 отпадат. Преминаваме към изменение 40. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 41. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 43. За. Против. Въздържали се. Мисля, че трябва да го променим, проверим електронно. Моля, гласувайте електронно по изменение 43. Всички ли гласуваха? Прекратяваме гласуването. 22 за, 18 против, 0 въздържали се. Приема се. И сега гласуваме цялото проекто становище. Ще гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Прекратяваме гласуването. 29 за, 8 против, 2 въздържали се. Приема се. Благодаря. Поздравление на докладчика. We go on uh, with the next vote, Mr. Uh, will take over. I'm sorry, I have to leave now for half an hour, and my colleague will continue. Съжалявам, сега трябва да напусна залата. Колегата ще продължи със следващото гласуване.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 Уважаеми колеги, дами и господа, продължаваме с гласуването по доклада противодействие на измамите, доклад 2008 година. Ще гласуваме по параграф 1, допълнение 1. Кой е за? Против? въздържали се, отхвърля се. Гласуваме по компромисно предложение 1 за, против, въздържали се, приема се. С това отпадат 2, 3 и 4. Гласуваме по изменение 5 за, против, въздържали се, е, ще подложим на проверка. Електронно гласуване по изменение 5, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се 27 гласа за, 13 гласа против. Е, оттеглено е изменение 6, така че гласуваме по изменение 7. Кой е за? Против? Е, извинете, е, седем отпада? Седем отпада, правилно. Гласуваме по изменение 8. За. Против. Въздържали се. Приема се. Гласуваме по изменение 9. За. Против. Въздържали се. Приема се. 10. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Гласуваме по изменение 11. За. Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 12. За. Против? Въздържали се? Приема се. 13. За. Против? Въздържали се?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 Електронно е гласуването, начало на гласуването, извинете. Край на гласуването. Тридесет гласа за, двама въздържали се, нито един глас против, така че честито на докладчика. Стигаме до следващата точка на дневния ред. Това е Европейска инвестиционна банка, годишен доклад за 2008 година, доклад, че госпожа Крел. Започваме с изменение едно за, против, въздържали се, приема се. Изменение 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 4 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 5 за, против, Въздържали се, още веднъж искам да проверим, чрез електронно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. От Изменението се отхвърля а, поради равен брой гласове за и против. А всъщност а, има един въздържал се, а, така че изменението се приема с а, много малко мнозинство. А, изменение 6 за против. Въздържали се, приема се. Изменение 7 за, против, въздържали се, отхвърля се. С това пристъпваме към окончателното гласуване. То ще бъде електронно. Начало на гласуването, край на гласуването. Виждате солидно мнозинство, 38 гласа за, 2 против, 1 въздържал се, така че е, поздравления за вас, е, госпожо Крел. Продължаваме заседанието. Позволете ми в началото да ви припомня още веднъж, че утре заседанието продължава от 9 часа. Още веднъж повтарям, защото някои не са си сложили слушалките. И утре при мен обаче е написано, че няма да има заседание, но това не е верно. Продължаваме утре в 9 часа с втората част на нашето заседание. Сега а, преминаваме към точка 8 от дневния ред. Селско стопанство в райони с неблагоприятни природни условия, специален преглед на състоянието и тук докладчик е госпожа Фарагут. тя сега ще ни представи нейното становище, по-скоро нейното проекто становище, така че давам думата на докладчика. Благодаря, господин председател. Ние представихме това становище, така както направи и комисията, а също и е, комисията по селско стопанство, което означава, че има райони, които е, е, са в е, по-неблагоприятни природни условия и е, около 50% от земеделските площи са засегнати от това. Имаме междинни зони, имаме разбира се и планински райони, е, също така и специфични райони, но ние ще се концентрираме върху е, тези е, междинни райони и с неблагоприятни природни условия и това, което ще решаваме през следващите месеци, ще бъде много важно, защото от него ще проистекат последици за бъдещето на общата сълстопанска политика като цяло. В становището изхождаме от следните точки. Първо посочваме, че в бъдеще плащането на обещетения ще бъде изключително важно и че ние искаме да бъде преодоляна препаста и да бъдат преодолени големите различия, които в момента съществуват между държавите членки. И това всъщност ще бъде основната цел, която ще продължим да преследваме. А именно кохезията Помощите започват от 16 евро на хектар в Испания до 250 евро на хектар в Белгия. Това означава, че различията между отделните страни са много големи и по тази причина Сметната палата поставя акцента между тези различия между държавите членки. След това още нещо искам да посоча. Това е проблемът за обезлюдяването. От страна на комисията ние ние получихме предложението, че а, критерия обезлюдяване ще бъде елиминирана. Това ще доведе до там, че ние изобщо няма да имаме вече социални критерии в тази политика. Ние желаем обезлюдяването да бъде запазено като критерии, обаче да се направи една финна настройка, и да се вземат предвид природните неблагоприятни условия в тези региони, а също и факта, че обезлюдяването се дължи може би точно на това. И сега, когато разглеждаме всичко като финна настройка, това може да бъде основа за намиране на компромисно решение между онези, които искат радикални реформи по отношение на междинните райони с неблагоприятни условия, а и другите, които искат искат да се запази статуквото. След това още нещо искам да посоча. Трябва да се предвижи достатъчно дълъг преходен период, за да могат различните региони, които вече не получават помощи поради новата класификация като междинни райони, да се възползват от тази уредба за преходните периоди. И след това Съществува още нещо, което искам да посоча. Имам предвид местните и регионалните власти. Ние трябва да вземем тяхното становище. Същото се отнася и за различните земеделски колективи. Знаете, че съществуват 8 научни критерии и те са представени от научна комисия. Те са геофизически критерии, което означава, че трябва трябва да бъдат съставени карти на отделните зони. А за нас е много интересно да чуем становището на местните и регионални власти в това отношение. Сметната палата посочи, че тук има различни критерии и че тези критерии са твърде различни и не дават възможност да се направи заключение дали а, даден район е междинен или не. Ние имаме а, около стотина критерии, защото се дава широко поле за действие на държавите членки и това е точно нещото, което поставя под въпрос Сметната палата. Така че тук е добре да се опрости системата и а, да се приемат общностни критерии. А, това е всъщност и положителното в това предложение, а, но не не трябва да забравяме, че държавите членки трябва да продължат да имат поле на действие, за да могат да прилагат национално обективни критерии, така че системата да може да отразява и тяхната ситуация. Сега темата за финната настройка, за нея се говори в доклада на комисията. Там става дума за райони, в които техническия прогрес е довел до преодоляване на неблагоприятните природни условия и тук трябва да се провери точно какво е струвало всичко това, колко е струвал този технически прогрес и трябва да се помисли за онези райони, в които нивото на доходите е много ниско. Докладът естествено трябва да бъде много ясен и много кратък и всъщност докладчикът наистина в телеграфен стил посочва какво е включено в становището, обаче има срок за предложенията за изменения и а, аз наистина смятам, че трябва да има изменения, защото нямаше възможност да се внесат нюанси. Например, какво да се прави с специфичните райони, които имат специфични характеристики. Днес имаме дефиниция в общата сълскостопанска политика от 2000-та година и според тази дефиниция не са включени островните райони и е, те са включени в крайно отдалечените региони. Е, но, както ви казах, всъщност говори се за крайно отдалечени райони, но не са включени островите, така че ние искаме и островите също да бъдат включени, като например остров Менорка от Балярските острови. Той сега е изключен и въобще не може да бъде бенефициент на такива помощи. И, както казах, има срок за внасяне на измененията, които със сигурност ще подобрят качеството на това становище. Благодаря. Е, срокът за измененията е 2 февруари. На 22 февруари ще бъде гласуването, а сега искам още веднъж е, да дам думата на колегите, които проявяват интерес към този доклад. Господин Алфонси, моля. Благодаря, господин председател. Нашата група наистина много стрикно ще проследи тези критерии в този доклад. Гъстотата на населението, ниската обезлюдяването, както и крайно отдалечените райони. Ще се занимаем и с гъвкавостта на мерките както и преизчисляване на помощите за най неблагодетелстваните райони. И всъщност тези помощи трябва да бъдат предначени за производителите, защото има региони като Северна Шотландия, където помощите не отиват задължително към производители, така че трябва да бъдем особено е, осторожни по този въпрос. Благодаря ви. Благодаря. Следващият е, от списъка е господин Ору. Той къде е? Благодаря, господин председател. Този е, доклад има за цел съобразяването на нови критерии, за определяне на тези зони, които са с неблагоприятни природни условия. Осем критерия са изложени тук. Имам въпрос. Оставам с усещането обаче, че докладчика всъщност отговаря положително на въпроса, който бих искал да задам. на е, сайта на Генерална дирекция Агри има карта на тези зони, които са а, е, с неблагоприятни природни условия. Румъния, България, например, са а, е, там, както и четирите френски крайно отдалечени района. И цялата тяхна територия а, е. А, а, за цялата територия на тези региони може да се кандидатства за фондове. Е, така че е, дали ще се промени е, нещо спрямо сегашното положение. Последна бележка сред изброените критерии. Към тях не може ли да се добави критерии за определене на, зон, на сред критериите да се посочат и силно замърсени с химически замърсители зони. Би ли могло това да бъде критерий? Благодаря. Ще е един въпрос за господин Обермайер. Благодаря, господин председател. Госпожа докладчика засегна една много важна точка, а именно а, сферата, засягаща качественото подобряване на ситуацията в регионите, е, благодарение на техническия прогрес. Това звучи добре, обаче крие голяма опасност, защото е, ние знаем, че техническият прогрес е, може да а, доведе до големи проблеми по отношение на устойчивото използване на селскостопанските структури. Там имам предвид по-големите машини, които се използват, а, като разбира се целта е а, технически подобрения, обаче пък от друга страна се получава компресия на почвата и а, нейните качества се влушават и не може да се използва по оптимален начин. Също така Например, що се отнася до водоснабдяването, това е добре на пръв поглед, защото се получава, по, повече се получава по-високи добиви, е, но пък от друга страна пък е, може да се стигне до е, опустиняване. Така че използването на техника, на технологии в даден регион не винаги води до подобряване на неговата структура. Имаме още двама кандидати за изказвания. Благодаря. Благодаря, Съгласна съм с шест от точките, които вие сте включили в доклада. Но искам да привлека вниманието върху два или три елемента и искам допълнителни уточнения. По точка втора се говори за обезлюдяване. И се казва, че този елемент трябва да се вземе предвид сред критериите. Но в конкретно изражение как ще стане това? И имате ли информация от комисията по този въпрос? По точка трета говорите за преходния период. За, за кой, какъв преходен период, с каква продължителност става дума? Благодаря ви. Последното изказване по темата е на господин Оленич е, Благодаря. Нека да отбележим, че ние трябва да подкрепяме тези райони. Това засяга най-вече костопанските производители, фермерите. Говорим за подкрепа, помощи на хектар за малките предприятия това са стойности около 150 евро. Най-вече за новите страни членки. Но това означава, че тези средства трябва директно да отидат да бъдат инвестирани в производството. Те не бива да допринасят нямат за цел да допринасят за поддържане на населението на района и да спират процеса на обезлюдяване. Работи се по нова програма за тези региони. Целта е да има общи мерки, както за местните власти, така и за фермерите или за стопанските производители, които искат да работят заедно по обща цел. Нека да си отбележим това за бъдеще. И т.е. парите по тази програма не трябва да бъдат насочени директно към фермерите, защото те са фрагментирани между отделни малки предприятия. С такива малки финансови средства почти нищо не може да се направи относно целите на програмата. Това е което исках да кажа. Благодаря. Благодаря за това изказване. Преди е, да дам думата на докладчика, ще трябва да дам думата на Европейската комисия, виждам неим представител и след това докладчикът отново ще направи обобщение. Благодаря, господин председател, за предоставената ми възможност да направя едно кратко изказване. Трябва мерките за районите в неблагоприятно положение да се гледат в общата рамка на мерките за селските райони. И всъщност един от е, изказващите се посочи тук за възможностите, които предлагат стратегиите за развитие на селските райони. В рамките на тази политика за селските райони, която се прилага от, е, чрез регионални програми, в рамките на тези програми всъщност е, се предвижда плащани за неблагоприятни природни условия. Това е една от многото мерки по тези програми и за това трябва да си зададем въпроса каква е целта на въпроса, визиращ компенсации, т.е. плащания за райони в неблагоприятни условия Днес при настоящото правно положение целта на тези плащания е да бъдат компенсирани тези райони, които са в неблагоприятно положение, т.е. да се компенсират неблагоприятните природни условия, а не обезлюдяването. Тази мерка беше много силно критикувана от Европейския свет, защото се прилагат множество национални рационални критерии. За това трябва да приемем твърди критерии на европейско равнище и това трябва да стане съвместно с държавите членки, съвместно с научните експерти, но и в рамките на открити консултации с консултативните комисии трябва да се разработят тези критерии, които след това да бъдат тествани от държавите членки. Въпросът доколко трябва да бъдат подпомагани районите, в които неблагоприятните природни условия са преодоляни чрез различни мерки. Например, райони, които в миналото е било трудно да бъдат обработвани, но днес благодарение на дренаж вече са се превърнали в високопроизводителни райони. Мисля, че този въпрос трябва да се проучи наистина много точно, защото тук ние изпадаме в трудността да се обосновем защо точно такива райони, където производителността е висока, където хората имат високи доходи и в бъдеще ще трябва да получават помощи като райони с неблагоприятни природни условия. И точно тази финна настройка, за която се говори до сега, ще трябва да се приложи в бъдеще, за да можем да оправдаем и по-нататък прилагането на тези мерки мерки. Затова трябва да бъдем много предпазливи, когато прилагаме националните критерии е, при е, определянето е, или отграничаването на тези райони. Със сигурност тук трябва да си зададем въпроса дали трябва да се прилагат и въобще поставят допълнителни условия за е, предоставянето на помощи. Обаче прилагането само на национални критерии според мен е свързано с огромни проблеми. По отношение на изискваните е, срокове за е, адаптация. Аз мисля, че а, е, ние сме някъде по средата на процеса. Държавите членки трябва да представят картите, които а, са изготвили възоснова на симулационните критерии, след което трябва да проведем интензивен диалог с държавите членки, след това да а, подложим на оценка на резултатите, преди да продължим с а, изготвянето на законодателно предложение. Аз мисля, че а, това естествено а, поставя а, като важен въпрос въпроса за сроковете, и преходните периоди, обаче според мен сега да се поставят сроковете за преходни периоди е твърде рано. Благодаря, господин Пилке. Комисията внесе някои интересни нюанси към казаното от колегите. И сега, накрая, давам думата още веднъж на докладчика, на госпожа Естера Сферагут. Благодаря. Изслушах с интерес казаното от комисията и от останалите участници. И вярно, има точки, които не са засегнати в доклада, но винаги сме казвали, че всички тези неща, които бяха споменати, са важни. Бихме могли да проследим критериите, които са избрани от учените от, от Общия научен център и съответно можем да се опитаме да решим проблема с обезлюдяването. Казаха, че това е важен проблем, но той не е засегнат в доклада за, земе... за селското стопанство. Идеята е да има по-ясна местна адаптация – и съответно трябва да изслушаме всички региони. И целта е да помогнем на тези, които са в, тежка, в тежко положение. Като се има предвид четирите региона, с които се занимаваме в момента, бихме ли могли да задържим тяхното развитие. С тези 8 критерии, чисто научни критерии, можем ли да постигнем адаптация? Не знам дали крайно далечените райони са считани а, силно, така да се каже, с а, силно изостанали въобще региони, които има неща, които им пречат. Но може би трябва също така да се средочим върху региони, които са силно замърсени от химични вещества. Комисията ще вземе предвид комбинация от критерии. И именно за тази цел беше създадена една група за оценка. Проучваше се терена, климата, почвите, тази група включваше известни учени, координацията се осъществяваше от много научни центрове. Групата се съсредоточи също и върху проблемите на климата и почвите, защото те също влизат в сълскостопанското производство. Въпросът е също така да знаем какво да отговорим на държавите членки, когато ни попитат колко ще продължи преходния период – и съответно какъв ще е крайният резултат. Евентуално ще имам предвидена и оценка постериори, последваща оценка. Но разбира се, всички идеи, които ще дадете, са добре дошли. Целта е да подобрим живота на нашите региони. Относно обезлюдяването, това е друга тема. Ja, vielen Dank. Dann können wir diesen jetzt abschließen. Die Fristen habe ich аз вече посочих сроковете и сега преминаваме към точка 9 от дневния ред. Тук имаме проект за становище по устойчиво бъдеще за транспорта. Докладчик е господин Шон Кели и той сега ще ни въведе в темата. Uh, Благодаря, господин председател. Знам си, давам, давам си сметка, че вече е късно, така че надявам се, че няма да ви отнема много време. За мен е удоволствие да говоря по този специфичен доклад. Всички знаем, че по регионалната политика и политиката по сближаване не означава само да се, се съсредоточаваме върху транспорта, но той е важна част. Един устойчив, способен транспорт само ще допринесе до повече равновесие в регионалното развитие, като намали също така тежестта върху бизнеса и ще свържи географски региони. Такъв е случая в Южна Ирландия, откъдето идвам аз. И приветствам комуникето на а, комисията за бъдещия и в заглавието, а именно устойчиво развитие на транспорта. Мисля, че това е много, много голяма тънкост на самата система. Идеята е да имаме интегриран транспорт и технологията е особено важна за тази цел – Особено ако искаме да имаме по-ефективна от гледна точка консумация на гориво система на транспорт. Това засяга директно и потребителите. Трябва да имаме лесена за достъп система. Относно оригиналните измерения, в миналия парламент се опитах да работя по оперативната мобилност и също така развитието на морската политика на регионалните а, летища. Някои райони винаги са, са приоритетни, но трябва да се съсредоточим върху неща като интермодалността, транспортния микс и особено а, високоскоростните влакове. Само така можем да осигурим уравновесеност на развитието на районите. Особено, що се отнася до трансграничния транспорт. Целта е тук да подобрим качеството на транспорта до някъде има а, изкуствени граници, които са наложени на транспорта. Подобни истории се още, съществуват още от началото на миналия век, 1921. И такъв е случая и в Северна Ирландия виждате разделението между Дъблин и Белфаст. Трябва винаги да а, работим и да мислим интегрирано, но ако няма развитие на местна почва на инфраструктурите, всичко ще пропадне. Не бива да забравяме също така ролята на въздушния транспорт, особено за най-далечените крайни райони, за които вече говорихме този след обед. Не можем да забравим, че ни трябва инфраструктура, въздушна инфраструктура за тези райони. Това е най-големия кос за тяхното развитие. Такъв е случай с моя роден район, наречен Кери откъдето се осъществяват връзки към Франкфурт, Дъблин и други. Наскоро, през изминалите 20 години, особено с либерализацията на пазара, видяхме бума на въздухоплаването. Хората пътуват повече. Но проблемът тук е, Обратната страна на медала е, че се увеличават емисиите въглероден диоксид. Това не е устойчиво в дългосрочен план, особено с целите на 2020. Надявам се те да се превърнат в 30-20 и дори 40-20. Това ще са нашите предизвикателства и ние ще се справяме с тях. Единственият начин да се преборим е да развием повече високоскоростните влакове. Това трябва да се направи в рамките на стратегията по либерализация на пазара. Такъв е, такава е ситуацията на Евростар, на а, връзката Брюксел-Париж, Брюксел-Амстердам и така нататък. Това е интересна стратегия. И трябва да видим как ще я продължим. Хората мислят, планират, нашите граждани планират да използват много повече за бъдеще високоскоростните влакове, отколкото самолетите. Така че още веднъж да кажа, политиката по сближаване не се а, е, заключава само в това да се е, разбива инфраструктура на транспорта, а да сближим регионите. Но ние ще трябва да играем ключовата роля за това за бъдеще. Благодаря ви. Благодаря. Господин Кели, сега има различни изказвания. До момента 4. Господин Ротманец в началото. Like. Благодаря, господин председател. Искам само да привлека вниманието на докладчика по няколко основни е, неща, които искам да, да изтъкна тук. Първо е по втората ваше предложение относно трансграничните проекти. Например, проекта ТЕН, Т, а именно свързващите железопътни линии свързващи различни страни. Искам също така да привлека вниманието ви, че тези проекти са много ефективни в някои страни и не толкова ефективни в други, ако погледнете статистиките. Другото, което можете да видим, е тук, относно ЖП транспорта, е, че не може да искате, примерно, да имате една а, система за нискотарифни превозвачи в а, високоскоростния ЖП транспорт, така както имате при самолетите. Нещо, което е в ущърп на европейските граждани. И когато става въпрос за морския транспорт, не става въпрос само за... и не трябва да се съсредоточаваме само върху а, транспорт на кратки разстояния по море. Трябва да се съсредоточим и върху а, речният транспорт този транспорт би могъл да функционира много добре в Европа и мисля, че това е един от проблемите, с които трябва да се справим според, примерно, зелените и имаме достатъчни технологии. И относно крайно далечените райони и въздушния транспорт. Нека да не забравяме, че Вярно, това не са един от основните им транспорти, защото иначе ще се сблъскаме с проблема за а, моретата. Но тук трябва да говорим и за проблема чисто небе. А именно новите критерии, които са поставени пред въздушните компании. И аз мисля, че този проблем трябва да бъде засегнат и представен пред Транспортната комисия, защото те са специалистите. Господин Кордас Ластра е следващият оратор. Благодаря, господин председател. Да, аз съм съгласен с докладчика. Наистина, транспорта е много важен елемент на териториално сближаване и развитие на регионите. Транспортната политика трябва да приближи гражданите до европейските а, органи и аз смятам, че трябва да се положат особени усилия за изготвяне на специфична политика а, в а, регионите. Едно оточнение, ако ми позволите, по отношение на а, различните проблеми, транснационални. Всъщност ние тук говорим за макрорегиони. И трансграничните проекти са особено важни за развитието на транспорта в Европа. Благодаря ви. Благодаря за този коментар. Ян Обрихт има думата. Uh, uh, Благодаря, господин председател. Искам да привлека вниманието на докладчика към факта, че преди няколко месеца работихме съвместно с Транспортната комисия по градската мобилност. Дебатът беше голям. Особено за някои от държавите членки. И някои от тях се противопоставиха дори на отварянето на такъв дебат. То, според тях, по принципа на субсидиарността, това е проблем на националните и местните власти. Защо в такъв случай в точка 5 се подчертава нуждата от лесен достъп до транспортни услуги? Може би като парламент трябва да се попитаме какви са заключенията от доклада по градската мобилност. Доколкото си спомням, то беше нещо като бяла книга. И в крайна сметка, какво стана? Не бива да повтаряме неща, които вече сме направили. И то преди няколко месеца. Това е моята забележка. Може би бихме могли да се запитаме, евентуално, какво можем да направим. Благодаря. Данк. Господин Абермар.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 Благодаря и за а, този толкова амбициозен а, проект, а, но а, аз имам някои проблеми с а, конкретните формулировки. В а, това предложение се цитира, че става дума за а, необходимостта от а, стратегия за устойчиво развитие, говори се за планиране на инфраструктурата и за висококачествени услуги за гражданите, но в а, това предложение ми липсва момента, че онези, които трябва да бъдат подпомагани, също трябва да дадат нещо от себе си и от тях трябва да се иска да се поддържа градския транспорт със съответна политика, т.е. да не се ползват толкова много частните автомобили, защото в този триъгълник работа, дом и пак работа трябва да се има предвид и какво могат да направят общините, да има пространствено планиране, да се използват добре площите, защото това се отразява много, в много голяма степен върху транспорта средствата, ако се извърши неправилно градско планиране и въобще пространствено планиране и определяне на начина на ползване на площите, това се отразява негативно и върху транспорта, така че аз бих искал и тези моменти да бъдат специфицирани в това предложение. Благодаря. Следващият господи, госпожа Менър. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчика за а, този амбициозен проект и можем да се присъединим към него. Но искам да а, привлека вниманието ви към точка 7. Говори се за отдалечени райони, където е особен важен морския транспорт, но не трябва да забравяме и речния е, транспорт във вътрешността на страната, на региона. И езерния също. Така че добре би било да отчетете и тези елементи в е, вашия проект. Благодаря. И последното изказване е на Благодаря. Госпожа Дели. Госпожа Дели. Благодаря, господин председател. Е, благодаря на докладчика за доклада, но искам да привлека вниманието е, върху нещо. След провала на срещата в Копенхаген, е, това становище всъщност налага едно преразглеждане на транспортната политика в глобално измерение. И смятам, че трябва да се развият ЖП инфраструктурите, за да се отговори на предизвикателството на затоплянето на климата. Освен това, фондовете трябва да продължат да финансират пътните инфраструктури, освен там, където това не е възможно. И в градовете трябва да се увеличи качеството на обществения а, транспорт, а, за да се прекрати изолираността на някои а, квартали и да се забави масовото застрояване в, по периферията на големите градове. И също така ще подчертая необходимостта от децентрализация на пристанищата и а, развитие на а, транспорта на а, кратки разстояния. Благодаря ви. Конкретно. Още веднъж. чухме пледоея в полза на ЖП транспорта и сега господин Сантанафо или, извинете, не мога точно да произнеса името, като представител на комисията. Мога само да кажа, че коментарите, направени тук, засягат проблеми, които ще се вземат предвид в последващата работа по транспорта и бъдещето на транспорта тази, това комунике тук е, всъщност е първата важна стъпка и тя ще бъде завършена до края на тази година или началото на 2011. Така че ние те първа ще следим работата на парламента в изготвянето на Бялата книга. Очакваме вашето участие. Е, чухме мнението на комисията и сега още веднъж давам думата на нашия доклад, че господин Кели. Благодаря. Особено благодаря на колегите за смислените, дълбоко а, е, обмислени предложения. Те са много добри, трябва да се вземат предвид. Нека само да направя кратки коментари Да, наистина трябва транспорта да се съчетае с намаляване на емисиите и с борба с климатичните промени. Но също така, както вече казахме, трябва да бъде много по-лесен за употреба, било то при закупуване на билети и така нататък. И се питаме защо, защо това не е било помислено преди. Трябваше да бъде еднакво лесно, както до закупуване на един билет за самолет, така и за влак, примерно. Относно а, превозите по море на кратки разстояния, да, това е интересно. Реките трябва също да бъдат включени. И разбира се, това трябва да засяга различни райони. Относно въздушния транспорт, по-чисто небе, климатичните промени, да. Трябва да комбинираме този транспорт с а, високоскоростните влакове, това е, може да бъде евентуална альтернатива. Разбира се, очаквам изменения, защото всички, които взеха думата, направиха много интересни коментари, било то и за градската мобилност и резултатите и в някои райони. Всичко това е важно. Искам още веднъж да благодаря на всички, които участваха в дебата и Радвам се, наистина се радвам, че хората са разгледали подробно този доклад. И колкото повече сме да обмисляме този въпрос, толкова по-добър ще е резултата. Благодаря още веднъж. Да, благодаря ви няма да има оценка от страна на председателя, само една забележка. Без добра автомобилна мрежа няма да и въобще без добра е, транспортна мрежа няма да може да функционира нито една е, железопътна връзка. Това е последното, което е, мога да кажа. Сега сроковете, сроковете за внасяне на изменения, срока за измененията е 2 февруари. Ще гласуваме в Комисията по регионално развитие на 22 февруари. С това приключваме работата по тази точка от дневния ред и преминаваме към следващата. Става дума при тази точка за изменение на един регламент. Това е регламент номер 247 от 2006, специфични мерки за селското стопанство от най-отдалечените райони на Съюза. И тук е, имаме проект за становище, изготвено от е, господин Тексейра. Имате думата, господин Тексейра. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, искам съвсем а, накратко да а, изложа нещата, защото времето напредва. Ще се спра на някои от основните моменти в този проект за регламент на комисията и а, с този регламент се внасят изменения в регламент номер 247 от 2006. Става дума за най-отдалечените райони на Съюза. Знаете, че в член 149 от Лисабонския договор се урежда тази материя по начин, по който регионите, които имат подобни затруднения, могат да се ползват от такива мерки. Става дума за отдалечени райони, за малки райони региони, които са в особена климатична или географска ситуация. Мисля, че това ще бъде година, в която разпоредбите на този регламент естествено ще трябва да отговарят на специфичните изисквания на регионите и естествено трябва да се вземат предвид и развитието на местните пазари. От една страна, тези мерки със сигурност няма да доведат до деформиране или изкривяване на конкуренцията, защото става дума за мерки от, за продукти от местен характер, които се потребяват на място. Един много технически проблем обаче е е, проблем, който вече посочих. Това са всъщност основните неща, които исках да кажа. Например, при Азорските острови трябва да включим и тръстиковата захар, що се отнася до регламента за експедиция и на остров Реунион – трябва да се даде възможност да се произвежда мляко от ухате мляко от мляко на прах. Сега Що се отнася до измененията, докладчикът в Сянка и другите колеги проведохме дискусия. Там става дума за следното. Две изменения се отнасят до предложението на комисията, а четири а, са директно свързани с а, първоначалния текст на регламента. Първите изменения се отнасят а, до асиметричното третиране на Азорите и Мадейра, а що се отнася до забраната на определени, що се отнася до забраната на определени е, култури, които да се отглеждат. И сега според регламента се предвижда спиране на а, отглеждането на определени култури. Е, това а, е обект на предложение за изменение и в а, другите а, изменения се има предвид, се имат предвид производствените системи. Четвъртото и петото изменение всъщност предвиждат внасяне на моменти на гъвкавост в регламента за експедиция и да се вземат предвид особено специфичните моменти в тези региони и местните условия. Последните три изменения – всъщност се отнасят до максималните количества на преработените продукти като се, и, които ще бъдат експортирани от тези региони. И тук вече ще трябва да се а, е, вземе предвид а, е, как а, е, количествата а, трябва да се определят предвид а, средния износ от 90, 91 и 92. И аз мисля, че този фактор а, м, ще бъде прилаган, когато се отнася а, когато става дума за износа, а не за развитието на пазара пазарите и а, продуктите, които а, всъщност попадат под а, действието на а, регламента за а, снабдяване, тук вече ще трябва да се вземе предвид опита, който е натрупан от времето, от което започна изпълнението на този регламент. И аз мисля, че това а, ще предизвика необходимост от а, хармонизиране или а, изменение на други регламенти. А, в които трябва да се ревизират някои разпоредби във връзка с максималните количества, които попадат в системата за регулиране на снабдяването. Друго, което може да бъде обект на промяна е намаляването на времето за изплащане на помощи от 90 на 30 дни и тук Става дума за директивата за плащанията от 2003 година и като докладчик аз искам да бъда информиран за вашето мнение и съм на ваше разположение за обсъждане на определени детайли или пък за дискусия в общ план. Благодаря за вниманието. Колега, там... Колега, Първи в списъка на желаящите се е, да се изкажете господин Хоро. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин председател. А, искам да подчертая веднага, че напълно подкрепям това, което каза а, докладчика за захарта за Зорските острови и а, млеката за другите. Напълно разбирам добрите намерения на докладчика и особено, що се отнася до остров Единьо и му благодаря за това. Но бих искал да получа повече информация за а, изхода и целта на това искане, защото съм се срещал с производители в район, които ми казаха, че в резултат на епидемия са загинали хиляда крави, млечни крави но всъщност не е намаляло производството на прясно мляко. Тоест няма а, прозрачност, що се отнася до а, разрешението и а, а, използване на мляко на прах. Така че бих искал да кажа, че по този начин няма да се подобри прозрачността. Предполагам, че това искане идва или от френското правителство, или до регионалната управа на Реюнион. Но ме притеснява последиците от тази мярка – Вярно е, че не е удовлетворено напълно търсенето, не е задоволено търсенето на прясно мляко, но така или иначе ми трябва допълнителна информация. Благодаря. Благодаря за изказването. Сега в списъка следва господин Тиролин. Моля, имате думата. Благодаря, господин председател. Е, поздравявам е, колегата за отличната работа, която е свършил и напълно споделям неговото становище, когато говори за засилване на принципа субсидиарност, което е напълно оправдано при крайно отдалечените региони. Споделям неговото становище и що се отнася до по-доброто съобразяване с пазара. И именно за това си позволявам да направя една бележка по отношение на първоначалния текст с изменение на член 19, параграф 4 на първоначалния регламент, който за сега се отнася само до Мадейра. Обхващането и на Реюнион с дерогация даваща а, разрешение за произвеждане на мляко ОХТ. И това е а, напълно законосъобразно искане, но бих искал а, на същото основание да се включат и другите да, френски зад морски департаменти, отвъдморски е, департаменти. И за това бих е, помолил да включите изменение в е, доклада. Благодаря ви. Благодаря за това предложение. Имам още едно изказване, предвидено в е, списъка госпожа Грейза или Греца. Извинете, ако не е произнасям правилно името ви, следващия път ще се постарая. Благодаря. Благодаря, господин председател. Казвам се Грайс. Да, три елемента вино, захар и мляко. По отношение на виното споделям голяма част от препоръките и разбира се, не искаме да се изкореняват лузя в този регион, но бих искала да се е, вземе предвид и въпроса за адаптиране към климатичните изменения. Може би тази мярка може да бъде разгледана също така и за крайно отдалечените райони. И имам въпроси свързани с а, е, кризисната дестилация. Не ми е тук много ясна логиката на препоръката. Защо на Канарските а, е, острови е разрешено, а защо да не се включат тук и Азорите и Мадейра? А, това е по отношение на виното. Що се отнася до захарта? Изкушена съм да а, приема предложеното становище, да се присъедини към него, но бих искала допълнителни уточнения а, за това откъде ще дойде вноса на захарно тръстика, която се препоръчва. От другите ли крайно отдалечени райони ще дойде или откъде? И какво смята комисията по този въпрос? А що се отнася до млякото, тук се съгласявам с господин Ларо. Има много въпроси. Сигурни ли сме на първо място, че производителите са толкова мало, малко на брой, че не може да се осигури самозадоволяване с такава продукция? и след това какви ще бъдат защитните мерки за дребните производители, когато се отвори пазара за използването на мляко на прах. И дали не трябва по-скоро да помислим за подпомагане а, за развитие на дейността на малките производители. Тоест, доста въпроси стоят пред мен – и всъщност тази дискусия не е толкова тясно техническа, както изглежда. Благодаря. Yeah. Да. И наистина последният изказваше ще бъде господин Алвес. Моля. Благодаря, господин председател. Искам също да взема отношение по проекта за становище в сферата на селското стопанство, като искам да посоча, че идеите, които бяха е, представени от докладчика за това, как е, вече, както вече беше казано, да се решат е, проблемите, в крайно отдалечените райони при определени култури. За това е необходимо да се предприемат такива мерки, за да може да се гарантира техният ефект в най-отдалечените райони. Аз искам а, да посоча е, още, че в някои региони такива мерки вече са взети и всичко това може да се отраси върху работата на специализираните комисии, специализираната комисия по селско стопанство и е, да се а, започне изпълнението на съответна политика. Благодаря. Да, това беше последният а, изказващ се от а, средите на колегите. Сега а, давам думата на комисията, госпожа Емпири. Благодаря. Благодаря на комисията за това, че предприе да организира такава дискусия след обяснението на проекто становището. Ние го изчетохме много внимателно. Отбелязахме си, че някои от предложенията тук отиват отвъд дори вече направените. Комисията ще ги разгледа много внимателни. И искам също така да повторя казаното от един преждеговорящите. Трябва да видим каква е ситуацията в спешните моменти, защото тогава евентуално имаме всъщност искане от държавите членки и бихме желали да имаме бързо приемане на, този, на тази регулация. Комисията вече работи по един нов пре... преработен вариант, който да отговаря на Лисабонския договор относно приложението. И в този контекст ние ще разгледаме всички ваши предложения, ще преформулираме някои от текстовете. Разбира се, бъдещи коментари също са добре дошли. Ще се опитам да отговоря на някои от въпросите, зададени тук. Например, за млечния прах. Нещо, което е позволено на остров Рейньон, да използва за правене на мляко за пиене. Мляко, което е изнесено за други френски департаменти. Това не е нищо ново. Вече има а, такава техника. Е. Въпросът тук е да се направи, да се даде правна база на а, този процес а, и съответно да се осигури контрола при консумирането от населението. Относно Мадейра, географските условия са много тежки и не позволяват достатъчно производство на млечни продукти остров Реюнион прави големи усилия за да увеличи своето производство, но това не е достатъчно. И според информацията, с която разполагам, местната продукция покрива само около 30% от нуждите на цялото местно население. Виждате, трябва да покриваме нуждите по друг начин. И съответно Реюнион се принуждава да внася допълнителни количества мляко на прах. Относно Гояна, Гваделупе и Мартиника, интеграцията им в тази декларация, комисията не взе предвид тази опция, защото тази дерогация а, засяга всъщност само проблема с остров Реюнион. Относно млечните продукти за Канарските острови, те са различни от продуктите, включени в Анекс 1 на договора и там има нужда от специфична дерогация за внос. Това е ефтин продукт и се използва традиционно от голяма част от населението с ниски доходи. Така че счетохме, че е нужно да се разшири обхвата на дерогацията. Франция обаче поиска да я направим неограничена във времето и съответно комисията прие това желание на Испания на заседанието на съвета. Това е просто информация. Относно виното, Отбелязах си забележките ви и ще се опитам да ви отговоря подробно в писмен вид. Считаме всички, разглеждаме всички предложения и ще ги разгледаме, разбира се, и в контекста на преработване на текстовете. Нещо, което ще изисква, разбира се, заседание на съвета и парламента през май или юни тази година. Тъй като времето е кратко, моля господин Таксера да отговори бързо на множеството от въпроси, които бяха поставени. Eh, eh. Благодаря, господин председател. Аз ще взема съвсем накратко думата по въпросите, зададени от моите колеги. Първо искам да отбележа, че що се отнася до задълбочен отговор на господин на който зададе въпроса за млякото това вече е реалност. Това, което остава е, че всъщност местното производство на мляко е недостатъчно. Така че трябва да наистина да използвам мляко на праха, за да произвеждаме мляко. Но трябва да разгледаме въпроса по-подробно. За другите аспекти, които споменахте, съм съгласен. Очаквам, разбира се, уточнението на колегите и това ще ви бъде представено после. Благодаря за този прагматичен отговор. Искам да посоча, че и тук срокът за внасене на изменение е 2 февруари и че на 22 февруари ще е, гласуваме по това становище. Сега стигаме до последната точка от дневния ред за днес. Става дума за развитие в областта на обществените поръчки и тук веднага искам да дам думата на колегата Олдрих Васък. Veřejné zakázky jsou nejenom подле mého назору. Дами и господа, господин председател, обществените поръчки, според мен, е най-важната и най-сложна тема на Европейския парламент за момента. Разбира се, това засяга около 16% от всички европейски БВП-та на всички държави. Нека да не забравяме колко много средства се харчат при обществени поръчки – те се използват, такива търгове се използват при инфраструктури, построение на пътища, болници и всякакви други. Обществените поръчки се дискутира тук в нашата комисия от гледна точка на това какви европейски фондове ще се използват и също така кои ще са получателите им. Обикновено те са местните власти. И обикновено тези обществени, тези бенефициенти срещат затруднения при абсорбирането на фондовете. Изследване на Европейската комисия показва, че обществените поръчки представляват една от най-рисковите части на а, въобще всякакви помощи от страна на Европейския съюз. Много често не се изпълняват условията и се наблюдават нередности. Проблемът не е самата правна рамка, а прилагането им. Много райони, много градове нямат достатъчно правни познания и достатъчно обучение, за да спазват това законодателство. Много често те не успяват да разберат инструкциите за обществените поръчки. Ако не се знае законодателството за тези обществени поръчки, ние няма да можем да напреднем в тази област. Именно за това считам, че е нужно държавите членки да подкрепят и подпомагат обучението на местните власти за обществени поръчки, за правилата за тяхното изпълнение. И без друго това е сложен процес, иначе ще го направим само по-сложен. Проблемът на местно ниво също много често е голямата бюрокрация или липсата на прозрачност. По обществените поръчки и различни други дейности, предвидени от местните власти, много често се бъркат. И се получава проблем с обществено-частното партньорство. Много често местните власти срещат проблеми с различното тълкуване на правилата. Това трябва да се промени. В изготвянето на моето становище ние а, говорихме с различни групи, като например а, Съвета на европейските региони и Евросити и други. И там ни казаха същото. И съответно искам да спомена няколко точки, които съм развил, разбира се, и в моето предложение. Обсъждах това и с докладчиците. В Комисията по вътрешния пазар там беше госпожа Хайдериле и Сабин Вараян и Саймън. Бихме могли да се мислите ни съвпадат, идеите ни съвпадат относно целите. И а, идеята е, че трябва да се прилагат разпоредбите за междурегионалните сътрудничества. Имаме правила, които по принцип са достатъчни, но много често строгото прилагане на европейското право в отделните държави членки води до затруднения. Не бива това спазване на европейското право да води до повече бюрокрация. Мисля, че националното право трябва също така да бъде прилагано и да работи на принципа на субсидиарността. Така че трябва ми се повече да се съсредоточим върху интерпретациите. Има четирима желащи за изказвания, като моля да бъдат кратки, предвид на предналото време. Господин Симон, Уважаеми господин председател, уважаеми е, колеги, първо искам да благодаря на господин Фласък за е, изготвеният от него проект за становище и също така за откритикостта, е, в която протича тази дискусия, така че е, да намерим общо решение. Днес е, искам да си позволя три забележки. Едната е във връзка е, по, с точка 5 от проекто становище, на господин Власък. Става дума за сътрудничеството между отделните общини. Е, например, едно такова сътрудничество може да бъде е, модел за е, водоснабдяване и канализация. Също така всичко, което се отнася до бъдещите с перспективи към водоснабдяването и канализацията. Знаете, че има положително решение на Съдът на Европейските общности и тук трябва да се гарантира, че тази правораздавателна законодателна практика. Т.е. тези решения без изключение ще трябва да намират отражение в е, е, ежедневната работа на комисията. Втората ми бележка се отнася до точка 4 от е, проекто становището на колегата Власък, където става дума за публично-частните партньорства. Съдържанието на това, което колегата Шнифт получи в превод на немски язик и очевидно този превод не е правилен и за това ви моля да покажете погледнете всички преводи. Тук става дума за PPP на английски език, публично-частни партньорства. Винаги тогава, когато се посочва понятието на английски ППП, е на немски преведено процедури по възлагане на обществени поръчки. Тоест понятието публично-частни партньорства е преведено на немски език погрешно процедури за възлагане на обществени поръчки, така че много ви моля, погледайте какви са вашите езикови версии. Сега, по същество, по наше мнение, е, това, което беше казано за е, публично-частните партньорства, не е упростяване на процедурите на национално ниво, а по-скоро води до по-голяма правна несигурност и за това аз е, смятам, че трябва да се изяснят чисто практическите въпроси тук. И накрая още нещо във връзка с а, м, заварените случаи при публично-частните партньорства при постановяването на решението на СЕО. А, госпожа генералния адвокат Хасъл а, дойде до друга оценка, а, различна от тази на СЕО, така че а, ние ще трябва да видим а, как ще трябва да се осигури правна сигурност за публично-частните партньорства, сключени преди 2005 година и последната ми бележка е концесията за услугите точка 6 от проекта на колегата Власък. Тук аз виждам необходимост от европейско законодателство и тук СЕО в много от решенията си е извел централни принципи във връзка с концесиите и тук според мен нещата са ясни и не е необходимо да се приемат повече разпоредби. Да, с задоволство установявам, че а, тази комисия наистина сериозно се отнася към принципа на субсидиарност. Продължаваме и давам думата на господин Матула. Благодаря. Оценявам предложението, което разискваме днес. И това е защото вярвам, че когато става въпрос за страните в Източна Европа, ние имаме много проблеми. Оценявам обединението на правилата за обществените поръчки и упростяването на правната рамка, това ще доведе до намаляване на рисковете и увеличаване на ефективността, когато става въпрос за използването на структурните фондове. Защо казвам всичко това? Защото липсата на единна правна рамка води до проблеми при транспонирането в националното законодателство. Много често ситуацията е била допълнително осложнена в отделните страни членки. Нека да ви дам пример. Преди приемането си в Европейския съюз, Румъния имаше и понякога и все още има проблеми с периодите за осъществяване на обществените поръчки. Понякога тези периоди са много, много дълги. Понякога отнема време, за да се отпуснат средствата. Това създава проблем в правната рамка. За нас това означава губене на средства. Но аз лично оценявам желанието за упростяване на правилата на европейско ниво. Благодаря госпожа Сабина Фарайн. Аз искам първо да благодаря на господин Власък за проекта на становище и за доброто сътрудничество. Мисля, че има някои точки, които са много важни и ясно трябва да се вземе отношение по тях. Правната рамка по отношение на обществените поръчки всъщност е съвсем ясна Всъщност тя е последното изменение през 2007 година, но а, има, а, някой, а, имаше някои неясноти, които а, бяха уредени, а това, което липсва е а, прозрачност а, при изпълнение на съществуващата правна рамка, когато става дума за политиката за възлагане на обществени поръчки в отделните страни. Затова аз приветствам, че в точка първа господин Блажък посочва необходимостта от повече обучение, повече информация за а, органите, които възлагат обществени поръчки на местно и регионално ниво. И а, това е и задача на отделните държави, които са отговорни за а, транспонирането на европейското законодателство в националното законодателство, така че да не се появяват тези трудности, които описа току-що господин Матула. Такива трудности имаше а, в много държави и а, винаги, когато а, се ползват средства от публични фондове, има такива проблеми с възлагане на обществените поръчки. Аз мисля, че в това становище не се изразява намерение за приемане на нови правни актове. Необходимо е само едно по-ясно и по-прозрачно представяне на структурите. Привестно също факта, че в някои точки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 по-ясно се изтъква позицията на местните и регионалните власти на принципа за субсидиарност предвид новите дадености на Лисабонския договор и сега тук се задава въпроса дали да, за изпълнението на дадената поръчка да се използват собствените структури или да се възложи като обществена поръчка и аз мисля, че е добре, че точно това намира като процедура уредба уредба и е, мисля, че в директивите за услугите, а също и е, що се отнася до е, концесиите, се отдава по-голямо значение на общините и на регионите, те да запазят своите правомощия в съзвучие с принципа за субсидиарност. Благодаря. Благодаря, госпожо Ферхайн. Давам думата на господин Гутманс. Благодаря. Искам да благодаря за професионалните предложения. Наистина съм съгласен. Основната точка, може би по точка 3, а именно, че държавите членки трябва да подкрепят местните власти при обществените поръчки. Има една нова програма, която се нарича Урбан. Тя е част от новите идеи на Европейския съюз за прилагането на фондовете. Но мисля, че като цяло базата ни за развитие на тези програми не е добра. Програмата Урбан всъщност е, е градска програма. И в това отношение, като че ли проблема се явява в координацията на местно ниво – и второ, наистина не знам как се развиват нещата в така наречените стари страни членки относно обществено е, частните, публично-частните партньорства. Но знам държави, в които те въобще не функционират. не знам дали се дължи на липса на доверие, липса на знания или а, някакъв проблем между правителството и а, частните фирми. Но съм съгласен, че трябва да се направи нещо. Вярно, е, ще имаме ново законодателство, но трябва да разгледаме в детайли този проблем. Защото явно нещата не функционират. Благодаря. Ян Олрихт и Яна Обрехт и а, след това докладчика. Яна Обрехт. Да, съвсем кратки коментари. Първото относно някакво недоразумение, което аз искам да се обясни. Няма програма Урбан в а, Европа. Тя приключи през 2006. Сега имаме проекти, които са свързани с градовете, но няма програма Урбан. Тя изчезна през 2006. Вторият основен елемент относно сметната палата е, е една от основните причини за грешките идват именно от обществените поръчки. И то не от страна на местните власти, не на това ниво. Така че не се концентрирайте само там. Грешките идват на всички нива, включително и там, но не само там. И въпросът е, ако всичко е ясно, откъде идват грешките? Къде е истинския проблем? Защо имаме непрекъснато толкова много грешки? Въпросът ще получи е, отговор от главния докладчик в комисията, след това още веднъж е, на комисията и след това на вас. Аз е, ще бъда съвсем кратка. Аз съм е, основният докладчик в нашата комисия и се радвам на доброто сътрудничество с господин Влашек. Мисля, че е, комисията за регионално развитие е много важна е, за вътрешния пазар. При възлагането на обществени поръчки е, всъщност е, Зелените се ползват като почтенска котия за най-различни цели и аз мисля, че тук трябва ние като зелени да настояваме за енергийна ефективност, също така и за повече ефективност при възлагането на обществени поръчки. Сега има а, доста документи, които са от сферата на софтлоу и а, в интернет прегледах доста страници, отделих някои неща и от а, нито една община а, не може да се очаква да прави такова проучване преди да възложи а, поръчка. Така че тук а, трябва да се а, постигне съразмерност, координация в комисията и също така така комисията на първо място е, на общините и на регионите да помогне при изпълнението на е, тези нормативни актове, да има обучение и така нататък, а не непрекъснато да се уточняват нещата, като непрекъснато се приемат а, нови, а, докум, нови актове на софт лоу и нещата стават още по-сложни. За това а, мога да посоча, че а, ако трябва а, да се избегне бюрократичното претоварване, а, наистина трябва да се направи упростяване в тази област. Според мен а, Проблема не е в директивите, а проблема е в това как те се прилагат. Тук трябва да има опростяване. Благодаря за е, това много ясно изказване от комисията. Иска ли още някой да вземе думата? И ако е, никой не иска думата, давам още веднъж думата на докладчика. А не, някой иска думата. Добре. Благодаря. Аз съм от комисията по вътрешния пазар. Искам само да кажа, че всички доклади а, на парламента са много полезни за нас. И така, както госпожа Рули каза, наистина имаме проблем. И че внимателно ще разгледаме изхода от изслушването тази сряда. И мога да ви кажа, че комисията вече работи за по-добър подход за да се дадат ясни насоки и да се групират насоките, за да се направят обществените поръчки по-практични относно за, за местните власти, да могат те да имат по-ясно законодателство и да видят много по-добре какви са възможностите са относно европейското право. Така че ние ясно се ангажираме с вашите препоръки. Um да, благодаря. Понякога един ден е достатъчен, за да се покаже цялата драма. Още веднъж накрая искам да дам думата на господин Фласък. Дами и господа, Нека да повторя, че имаме нужда от общ подход и от единство, за да приложим тези мерки. Ако се справим с тази задача и упростим законодателството и прилагането, това ще бъде много добро. Това ще бъде и много добра мярка против кризата. Обществените поръчки създават а, развитие но когато има забавене в плащанията, понякога може да доведе, това може да доведе до банкрут обществените власти. Липсва ни прозрачност, но с ние се надяваме, че ще получим подкрепата на Испанското председателство. Доколкото знам, това е един от приоритетите му. Той иска да упрости правилата в тази насока. И да разясни всички детайли относно контролите. Това е нещо, което също трябва да почертаем. Още веднъж благодаря за вашето сътрудничество и очаквам коментарите ви. Благодаря за това изказване. С това закривам заседанието с указанието, че утре продължаваме в 9 часа. Моля, не забравяйте, че заседанието продължава утре от 9.